Добър ден, колеги и колежки. Подновявам сесията на Европейския парламент, прекъсната на 11 декември. Протоколът и приетите актове от 11 декември 2019 година са раздадени. Има ли забележки и коментари? Не виждам. Следователно, протоколът се счита за прият. Няколко съобщения. След избора на господин Алин Смит като депутат в Националния парламент на Обединеното кралство, парламентът отбелязва, че в съответствие с акта за избора на депутати в Европейския парламент, с пряко всеобщо гласуване. Тази му функция не е съвместима с тази на депутат в Европейския парламент и обявява мястото му за вакантно, считано от 13 декември 2019 година в съответствие с регламент. Групата на Сириста и демократите ме уведоми за няколко решения за промяна, свързани с кандидатурите за една комисия, една делегация. Тези решения ще бъдат включени в протокола на днешното заседание и влизат в сила от датата на съобщението. Групите МВ и ИНТ Комисията МВ и Инта представиха три промени в текстове, прияти от парламента, в съответствие с, 20, с точка 241. Тези е, поправки ще се считат за приети, ако в срок от 24 часа няма повдигнати възражения от политическа група или депутати, чието брой е равен на минималния е необходимен прак. Те ще бъдат приети. Комисиите ИТРЕ и ТРАН решиха да започнат междуинституционални преговори преди първото четене на съвета в съответствие с точка 72 от правилника. Позицията, прията от парламента на първо четене, която представлява мандат за тези преговори е на разположение на веб страницата на пленарната сесия и наименованието ще се публикува в протокола. Председателския съвет ме уведомиха, че не са получили възражения срещу препоръката на комисията ЕКОН в съответствие с точка 112, параграф 4 от правилника. Препоръките могат да се намерят на веб страницата на пленарната сесия. Ако в срок от 24 часа няма повдигнати възражения от политическа група или депутати, чието брой е равен на минималния необходим прак, искането е счита за прието. В противен случай ще бъде подложено на гласуване в съответствие с член 145, параграф 2 от правилника, получих искане от комисията ЕМПЛ за допитване до економически и социален комитет за достойното минимално заплащане в Европа. Ако в срок от 24 часа няма повдигнати възражения, искането ще се счита за прието подписване на актове, прияти в съответствие с обикновената законодателна процедура. Искам да ви информирам, че заедно с председателя на съвета в сряда ще подпиша три акта, прияти в съответствие с обикновената законодателна процедурата в съответствие с точка 79 от правилника. Наименованията ще се публикуват в правилника. Сега преминаваме към дневния ред в съответствие с решение на председателския съвет. Дневния ред ви е раздаден. Нека да видим някои искания за промяна в съответствие с консултации с политическите групи. Искам да предложа на парламента следните предложения за промени в окончателния дневен ред. Що се отнася до четвърта гласуването по изявлението на Комисията за върховенство на закона в Малта след неотдавнашните разкрития по убийство на Дафне Гаруана Галиция се изтегля за сряда. Следователно приемат се следните срокове. Предложения за резолюции. Понеделник 16 декември 19 часа изменения към предложенията за резолюции, съвместни предложения за резолюции, вторник 17 декември 12 часа. Изменения към съвместни проекти за резолюции, вторник 17 декември 13 часа. Разделно гласуване и гласуване по отделно вторник 17 декември 19 часа. Има ли възражения? Няма. Промяната се счита за приета. Що се отнася до вторни, групата на зелените отправи искане разискванията по изявлението на Комисията за стратегията на Европейския съюз за лицата с увреждане след 2020 година да приключи с резолюция, която да бъде гласувана в последствие. Давам думата на Катрин Лангенсипен, която да представи искането от името на Зелените. Госпожо Лангенсипен, имате думата. Добър вечер, господин председател. Утре по време на пленарното заседание ще се обсъжда Европейската стратегия за лицата с увреждания след 2020 година. Аз искам сега да предложа да добавим една резолюция, която се предлага от водещата комисия МПЛ и ще трябва да бъде гласувана на заседанието през февруари. Причината за това е, че Настоящата стратегия за лицата с увреждания изтича и Европейския парламент още не е дал принос за бъдещата стратегия. Тъй като хората с увреждания в Европейския съюз се обект на дискриминация в много области на живота все още, според нас е важно новата европейска стратегия да бъде по-амбициозна и по-всеобхватна от колкото до сега. Затова ние бихме искали да внесем резолюция пред комисията, преди там да бъде проектирана бъдещата стратегия. Аз мисля, че всички хора с увреждания разчитат на нашата подкрепа. За това, уважаеми колеги, желая да ви помоля да подкрепите една резолюция, по която ще се гласува през февруари. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Ланген Сипен. Давам думата на колеги, които искат да се изкажат против. Иска ли някой думата? Не. Подлагам искането на гласуване с дигане на ръка. Който е за предложението на госпожа Ланген Сипен, моля да гласува с дигане на ръка. Има ли против? Въздържали се? Няма. Приема се. С други думи, в края на разискванията по изявлението на комисията ще приключи с резолюция, която ще бъде гласувана на по-късна сесия. Що се отнася до вторник? Група, от групата на групата на социалистите и демократите поискаха изявлението на комисията за КОП-25 да бъде включена като втора точка. Благодаря. Вчера приключиха преговорите на КОП-25 с много слаби, слаби доброволни ангажименти от участващите държави. И трябва да кажем, че очакванията не бяха оправдани. Не бяха оправдани очакванията за конкретни мерки. Искам да ви кажа, че Миналата сряда имаше извънредно пленарно заседание за Зеления пакт на Европейския съюз и на предишната сесия гласувахме резолюция за обявяване на извънредно положение с климата. Ето защо е необходимо да се обсъдят резултатите от КОП-25, за да видим какво да предприема от тук нататък. Иска ли някой да се изкаже против? Заповядайте. Благодаря, господин председател. Съгласна съм, че би трябвало да имаме дебат относно резултатите от конференцията в Мадрид. Тя беше разочароваща. Но добавянето на такава точка във вторник сутринта, уважаеми приятели от групата на социалистите, е, като че ли е нещо малко излишно, като се има предвид какво се случва в Малта – Напоследък има и нови събития в тази страна, затова мисля, че имаме нужда от време за дебата. Напълно съм съгласна, че резултатите от КОП-25 са разочароващи, но аз бих предложила да дебатираме във вторник след обед или в среда след обед. Вторник след обед може, пълна подкрепа. Нека обаче да имаме достатъчно време сутринта във вторник, за да обсъждаме положението в Малта както трябва. Благодаря. Вие не сте против. Аз бих искала да кажа, че ЕНП не разбират за какво става дума. Ние поискахме този дебат да се проведе във вторник сутринта, защото тогава ще има достатъчно време. Вторник след обяда ще има много теми в дневния ред. За нас това не е проблем. Няма проблеми в е, вторник е, след обяд. Госпожо Бонафе, съгласна ли сте да гласуваме вторник след обяд? Кой е за това, тези разисквания да се проведат във вторник след обяд? Кой е против? Приема се. Е, разискванията е, ще се проведат е, в вторник след обяд. Сега, Сериада. Групата, от групата ЕКР постъпи искане изявлението на заместник-председателя на комисията и върховен представител за външни отношения и политика по сигурността за протестите в Иран да бъдат добавени след обяд като пета точка. Госпожа Ана Футига, благодаря господин председател, уважаеми колеги. Любезно ви моля да се съгласите да включим тази точка в дневния ред. Знам, че моментът е специален. Коледа идва. За съжаление обаче вече разбрахме, че около 1500 души са били убити в Иран при последното потушаване на бунтовете. Членове на опозицията, които протестират, включително и малолетни лица, се опитват да публикуват имената на онези, които са загинали по време на демонстрациите, мисля, че би трябвало своевременно да реагираме и да защитим протестиращите иранци. Това е въпрос на живот и смърт за много от онези, които са хвърлени в затвора и които не знаят какво ги чака. Затова любезно ви моля да се съгласите тази точка да се включи в дневния ред. Благодаря, госпожо Футига. Давам думата за изказвания против, ако има такива. Госпожо Бонафе, заповядайте. Благодаря. Всъщност, то аз не се изказвам против, а по-скоро правя предложение. Ясно е, че и нашата група осъжда мерките срещу протестиращите. Ние предлагаме дебат с резолюция по време на сесията през януари, защото темата е много важна и заедно с това смятаме, че трябва да се проведе обща дискусия по взаимоотношенията между ЕСА и Иран, в това число и теми, свързани с ядрените технологии. Госпожо Фотига, приемате ли предложението на госпожа Бонофе? да се отложат дебатите и резолюцията за януари. Благодаря, господин председател. Говоря от свое име. Аз имам дългогодишен опит с протести срещу комунистическата диктатура. Знам колко е важен нашия глас за онези, които страдат. Разбирам, че мнозинството ще наделее в крайна сметка. Ако мнозинството реши това предложение да се отложи за януари, така да бъде. Но се обръщам с молба към вас, господин председател, ако не друго, поне да има някаква декларация от името на парламента. Това е много важно. Госпожа Фотига не отегля своето предложение. Който е за предложението на госпожа Фотига, моля да гласува с дигане на ръка. Кой е против? Въздържали се, приема се. С други думи, Искате електронна проверка ли? Добре, макар че резултатът ми се струва много ясен. Добре, нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Votazione chiusa. Край на гласуването. Приема се. Изявлението на заместник председателя на комисията Върховен представител за преследването на демонстрантите в Иран се включва в следобедната сесия като пета точка. Сроковете са както следва. Проекти за резолюция вторник 17 декември 12 часа. Изменения към проекта за резолюция и съвместни проекти за резолюция сряда 18 декември 12 часа, изменения към съвместните проекти за резолюции сряда 18 декември 13 часа, разделно гласуване и гласуване по-отделно сряда 18 декември 19 часа. Приключихме с тази част. Господин Фест поиска думата. Днес искам да изкажа благодарност на един е, член на парламента. Скъпи Найджел Фараш, вие сте бащата на Брексита и с това показахте, че дори една антидемократична институция като Европейския съюз може да се реформира и че има надежда за националните демокрации. Благодаря. Благодаря много. Io mm, mi sembra di essere sempre molto Аз винаги съм готов да дам думата на всеки, който поиска да се изкаже. Получава думата, само че не можеш да искаш думата по процедурен въпрос и след това да правиш изявление. Не е коректно. Така, дневния ред ще се счита за прият. Искам да напомня, че вие имате възражение срещу подобни изказвания, когато дойдат от тази част на залата. Многократно сме виждали, сме били свидетели на това, че колеги от другата част на залата са искали да се изкажат по процедурата и след това започва дискусия. Господин Занни, искам да ви напомня, че различни парламентаристи и групи са били порицани и дори санкционирани. Не можеш да искаш думата по а, процедурата и след това а, да говориш за друго. Благодаря. Уважаеми колеги, продължаваме с първата точка от дневния ред. Изявление на комисията във връзка с отбелязването на 30-та годишнина от Румънската революция от декември 1989 година. Бих искала да ви напомня, че е възможно да се запишете за изказване, което е спонтанно по своя характер или чрез синя карта, или по електронен път, или чрез стандартната система. Инструкции за това как се прави такова волеизявление има на входовете на пленарна зала. Колеги, продължаваме с дебата. Бих искала да дам думата на комисаря комисар Валян. Имате думата. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, за мен е чест да се изправя днес пред вас, за да отбележим тази много важна годишнина за Румъния и за Европа като цяло. 10 decembrie 1989 Revoluția română a început la Timișoara. През 1989 година започна румънската революция в Тимишоара, Темешвар на румънски. Това беше първата стъпка към връщането на румънците и на Румъния като цяло към Европа след десетилетия пълна изолация от разделянето на източна и западна Европа. Това беше причината. Румънската революция беше най-кървавата и последна революция в Европа и много хора платиха с живота си. Затова през зимата на 89-та година румънците протестираха за свобода, основни права и е, върховенство на закона и демократична държава. Това продължават да бъдат фундаментите на нашата Европа отвъд всички раси, традиции или езикове различия. От север на юг, от изток на запад, тези основни ценности върховенство на закона, демокрация продължават да бъдат определящи за европейското единство. Насилието, с което румънския комунистически режим се опита да потуши възстанието на румънския народ и неговите искания за свобода и демокрация днес е, е отдалечено на светлини години от 1989 година. Такава е впечатлението. Аз тогава бях на 21 година в последната година от моето следване в университета и горещите дни на иначе студения декември 1989 година ще останат за мен един постоянен спомен, както и е, такъв спомен ще имат всички мои съотечественици. Е, ние преживяхме един преходен период е, по пътя към демокрацията. Този път е, доведе Румъния в Европейския съюз, но нищо не е непреходно и трябва да Имаме предвид, че никой няма да забрави какво беше нашето минало – бедност и изолация. Затова ние трябва да следваме принципите, които защитаваме и днес е, и да ги прилагаме и към нашите непосредствени съседи. Трябва да се направят още много неща. Трябва да направим още много стъпки напред към европейската конвергенция. Ние все още трябва да укрепваме правилата държава. Економиката на страната расте, страната се снабдява с нови умения в цифровата економика и не само. Сигурна съм, че тези тенденции ще продължат и в бъдеще. Неотдавна приятия Европейски зелен пакт си възложи никой да не бъде изолиран. Знаете, че комисията иска да гарантира системите за мобилност. Те са в основата на нашата економика. Те трябва да са достъпни и да създадат възможности за развитие в цяла Европа. В Румъния подкрепата за Европейския съюз е рекордно висока. 72% от румънците по-настоящем заявяват, че са извлекли полза от членството на страната си в Европейския съюз процента на гласували на последните избори за Европейски парламент беше по-висок от средното за Съюза. Уважаеми госпожи и господа, през декември 1989 година, тогава когато размазаните телевизионни кадри се появиха в цяла Европа, е, Румъния заяви, че се връща. През е, последвалите години Румъния и всички останали държави членки се върнаха е, всички останали държави от Централна и Източна Европа, извинете, се върнаха в европейското семейство. Благодаря, благодаря, госпожо председател. Сега от името на политическите групи, първият господин Басеско от НП за две минути. Vă mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând, mulțumesc. Благодаря, госпожо председател. Бих искал на първо място да благодаря на онези колеги от различните партии, които се договориха тази точка да влезе в дневния ред. Тук в Дома на европейската демокрация. Днес отбелязваме 30-та годишнина от онзи момент, в който Тимишуара, Темесвар а, отбелязаха чрез безредици едно много важно последващо събитие. Това беше на 16 ноември 1989 година. На 17 декември Чаушеско беше разстрелян от армията. Революцията продължи от Тимишуара към други градове. Милиони румънци излязоха на улиците. Бруталността на режима доведе до това, че загинаха над 1100 души, 3000 бяха ранени, 700 бяха изнасилени. Видяхме как румънската армия стреля по собственото си население – румънците искаха да се върнат в Европа на европейските ценности. Тяхното искане беше много по-силно от страха от репресии. Румънците казаха не на начина на живот, който имаха и заплатиха с живота си. Те не искаха да живеят по време на комунизма. Сега те постигнаха онова, което искат. Ние сме в ЕС, ние сме в НАТО. Трябва да отбележим, че Европейския съюз не е само мирен проект. Европейския съюз е средството, благодарение на което се отхвърлят диктатури и проклятието на диктатурите. Благодаря. Благодаря. Сега от името на Прогресивния алианс на социалистите и демократите за една минута и 30 секунди господин Терхеш. Домо Госпожо председател, уважаеми колеги, революцията от декември 1980 1989 година сложи край на тоталитарния комунистически режим в Румъния. За разлика от други комунистически страни, хората трябваше да загубят живота си в името на демокрацията. Хиляди души жертваха живота си тогава – към тогавашните жертви се прибавят още хиляди, които от въвеждането на комунизма през 1946 година са се борили за свобода и е, демокрация. Много хора са се борили с оръжие в ръка, други са били по затворите и е трябвало там да загинат. Хиляди са загубили живота си на румънската граница, когато са правили опит да избягат от този голям затвор. Защото Защото местната църква не се подчини на комунизма тя беше обявена извън закона и много свещеници трябваше да загубят живота си. Много православни свещеници е, загубиха живота си, а и много такива от католическата църква. Просто защото не искаха да служат на комунистическата партия или се бориха срещу нейната идеология. Тук трябва да се прибавят и милиони румънски семейства, на които румънската държава отне земята, а с това и средството за живот. Революцията от 1989 година беше кулминацията на борбата за демокрация в Румъния. 30 години след промените, ние тържествено отбелязваме годишнината от тогавашните събития и се радваме, че сега всички румънци са обединени. Колеги, спазвайте ограниченията във времето. Сега господин Чолш от името на групата Обнови Европа. Революцията от 1989 година в, започна в Тимишуара. Няколко стотин души се противопоставиха на тоталитарния режим. През следващите дни към тях се присъединиха стотици хиляди. Революцията се разпространи и обхвана Клуш, Букурещи и другаде знаехме, участващите в резолюцията знаеха, че има опасност да загинат, само че а, те искаха да протестират срещу потисничеството, липсата а, на свобода, економическите свободи. Отдаваме а, почет и уважение към тези храбри а, хо, лица, които се бориха за демокрация, за свобода. Това е, което ни върна на картата на свободна Европа. Обикновени граждани станаха герои. Много от тях не се върнаха у дома. В но, помня, помня близки, които се върнаха с окървавени дрехи, защото бяха пренесли на ръце своите загинали другари. И много деца загубиха родителите си миналата година. Техните имена бяха записани на площада на революцията. едно от тези деца, което в последствие стана възрастен, написа на стената «Обичам те, татко». Тези, които загубиха родителите си, имат право да разберат каква е истината, за да не се налага никога повече никой да излиза на улицата и да дава живота си за свободата. Благодаря от е, името на зелените господин Бутикофер. Госпожо председател, уважаеми колеги, от е, тези, които по време на Романската революция жертваха живота си или бяха ранени, семействата в които има жертви, пред всички тях ние можем само да се поклоним. Мисля, че това е част от най-ценното наследство, което споделяме в Европа. А именно, че имаме толкова много примери за това как в нашите страни ангажирани, смели и дръзки мъже и жени се застъпват за свободата и демокрацията. Дори това да е свързано с много висока лична цена. Аз мисля, че този парламент по тази точка наистина може да отбележи консенсус. Нямаме обаче консенсус и това казвам и от името на нашата политическа група, сега в Европейския парламент да се въвежда нова практика, която малко по малко една по една изготвя резолюции за Европа и всъщност в тях се твърди каква е историята на Европа. Този, който търси истината, трябва да търси многообразието, този, който търси истината, трябва да търси и спора, този, който търси истината, трябва да отиде в дома на историята, но не е задача на един парламент с мнозинство да решава каква и коя е истината за историческите събития. И аз мисля, че това няма да помогне на никого, независимо от коя страна идва това предложение, от център, от ляво, от дясно. Аз мисля, че е, ние бихме влезли в задънена улица, ако вървим по този път. И за това аз искам да помоля всички да си помислят дали трябва да продължим да вървим по този път. И има други форми за проява на респект, без да трябва да влизаме в тази задънена улица. Благодаря. Thank you very much on behalf of the благодаря от името на групата на консерваторите и реформаторите, господин Прокачини, за минута и половин. Благодаря, госпожо председател. Днес отбелязване е последния акт на този на, този изключ... на това изключително събитие, на изключителния период през 1989 година, отбелязваме коража на хиляди мъже и жени, които пожертваха живота си, за да могат децата им да живеят в е, една страна, която най-сетне да е свободен от комунистическата репресия. Искам да цитирам думите на един е, интелект, румънски интелектуалец. Той каза, бяхме, в... ние искахме Западът като че ли не разбра, че комунизмът е осъден от е, историята. През тези дни в цялата страна бяха запалени свещи на прозорците. Чудото се случи, но то беше потопено в кръв. И накрая, за да не останем само с думите и за да могат ценностите, за които се бориха румънците, да не изчезнат. Искам да кажа следното. Преследва... Китай преследва свои противници. И тези противници се борят храбро. Помним и какво се случи на площада Тянанмън през 1989 година. Благодаря за две минути, господин Морешан. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, на 16 декември 1989 година, днес преди 30 години, хиляди румънци за първи път излязоха по улиците – Други десетки хиляди ги последваха през последвалите дни. Тези събития, които днес се отбелязват като национална революция, донесоха края на комунистическата революция и румънците поеха по пътя към Европа. Благодарение на тази революция за милиони румънци се даде възможност да четат това, което искат, да казват каквото искат, да видят роднини, които не са виждали в продължение на години. в дните на революцията загинаха много хора и те платиха с кръвта си за новото място на Румъния в Европа и в света. би трябвало да почетем паметта на онези, които загинаха. 1142 души. Те загинаха за свободата. В други държави от Централна и Източна Европа подобни революции минаха мирно. В Румъния обаче говорим за 1100 42 загинали. Това бяха хора, които смело се бориха за свобода и за демокрация. От тогава насам румънците продължават да се борят. През последните 30 години те се борят за това Румъния да може да заеме заслуженото си място в Европа. Всички ние членовете на Европейския парламент от 28 държави членки имаме моралната отговорност да защитаваме нашите ценности и да подкрепим морално нези нашите румънски брати и сестри, които загинаха преди 30 години. Свобода, демокрация, човешки права трябва да продължим битката за обединение и за съвместно съществуване на всички народи вътре в Европейския съюз. Благодаря. Благодаря. За една минута господин Бена. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, уважаеми колеги членове на Европейския парламент. През зимата на 1989 година Моят съпруг Никита водеше нормален живот, искаше да се ожени през 90-та година, обаче той беше застрелян по време на Румънската революция. Той е, беше наречен от неговото семейство Смелият Георги. Той беше изследовател в областта на физиката и животът му завърши на 29 години. Той никога не се върна в родния си дом в Бакъл в Румъния, защото беше убит. Днес той е в гробището на Бакъл в същия град и всеки всяка година на 22 декември неговата майка си задава един и същ въпрос. Кой уби синът ми? Жертвите на тази революция, които са хиляди, трябва да хвърлят светлина върху събитията. Правовата държава в Румъния трябва да бъде възстановена и за това трябва да внесем яснота в тези събития. Трябва да изправим престъпниците пред съда. Никога не е късно за един такъв съд. Благодаря. Благодаря за две минути, господин Ботош. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, отбелязваме 30-та годишнина от революцията през 1989 година. Румъния беше единствената страна, в която режимът се бореше за своето оцеляване, независимо от съпротивата на гражданите. Стотици хиляди излязаха на площадите. Десетки хиляди загинаха. Революцията започна в Тимишоара точно преди 30 години. Не невероятен е техният кораж. Те смятаха, че са сами не можеха да си представят, че властите ще стрелят срещу мъже, жени и деца. Гражданите на Тимишуара не се предадаха, те останаха на площада срещу куршумите. Това не може да се забрави. Гражданите, които излязаха на площадите, виждаха как техни приятели и другари а, падат. Но те го направиха. Те не се отказаха. В моят град участва в революцията. Тя даде много жертви и днес, 30 години по-късно, им отдаваме дължимото, така както заслужават. Днешната годишнина ни е, напомня за коража на гражданите в Тимишуара, Букурещ, в които гражданите излязаха на улицата е, тяхното единство им даде сила да се борят срещу потисничеството. Ние 30, от 30 години насам ние търсим истината, търсим правосъдие и справедливост за онези, които паднаха жертве и искаме да затворим бързо тази мрачна страница от нашата история. Искаме да знаем каква е истината, кои са виновните за кървавите събития през 89-та година, за да могат героите да почиват в мир. Благодаря. Госпожа Гал има думата. Благодаря, госпожо комисар, уважаеми колеги. Преди 30 години, на 15 декември, започна революцията в Тимишуара. Румънци, германци, сърби, унгарци започнаха съпротива срещу едно предложение на един епископ – Хората вече не можеха да търпят методите и изтезанията на комунистическия режим. Започнаха революция. Освен това, те демонстрираха срещу разрушаването на селища от страна Чаушеско, демонстрираха в подкрепа на своите семейства срещу режима. Тези ценности са близки до сърцата и на румънците, и на унгарците. Би трябвало да почетем паметта на епископ Бойош и да почетем неговите постижения. Престъпленията срещу човечеството следва да бъдат осъдени. Днес отбелязваме паметта на многобройните жертви, онези, които платиха с кръвта си за революцията. Това е един момент в историята на Европа, където зад една боева линия застанаха различни народи и те се бориха заедно за свободата Революцията от Тимишуара, революцията от Румъния представлява обща европейска ценност и следва да я отбележим. Благодаря. Благодаря. Госпожо Гал, ще приемете ли синя карта от страна на господин Йорданов? Приемате. Господин Йорданов, заповядайте. Е, взимам думата. Please, can you stand up? Бихте ли станал? Бихте ли станал? Взимам думата по повод на изказването, а, само за да благодаря и, и да кажа, че наистина а, това е памет и поклон пред паметта на загиналите, това, което днес отбелязваме. Същевременно да напомня, като евродепутат от България, че два дни по-рано, на 14 декември 1989 г. гражданите на София бяха блокирали българския парламент с искане на падане на чл. 1 от Конституцията, определящ ръководната роля на Комунистическата партия. България избяга. Е, Uh, Уважаеми колега, извинявам се, ако имате синя карта, трябва да зададете въпрос. Не чувам въпрос. Ако имате въпрос към госпожа Гал, задайте го лично на нея, иначе продължаваме с другите оратори. Имате ли въпрос към госпожа Гал или не? Въпросът ми е а, убедена ли, убедена ли, че и днес когато има диктаторски режими е необходимо да работим така да направим така че да не се стига до кървави революции за тяхното сваляне. европейският съюз да намери други инструменти с които да потисне и да отстрани диктаторските режими които при това не са толкова далеч от нашия свят. благодаря. Uh, Благодаря, госпожо Гал. Имате 30 секунди, за да отговорите. Госпожо председател, както и аз заявих, свободата е част от европейската ни идентичност и революцията в Румъния от преди 30 години също представлява наша европейска ценност. Затова и днес сме тук. Трябва да направим много, за да почетем паметта на загиналите и да запомним тази революция. Благодаря. Сега думата има господин Либерацки. Пани przewodnicząca, пани комисар Валеан, витам пани в nowej роли. Благодаря, госпожо председател. Аз не съм румънец, поляк. Малко изключение съм в този дебат. В Полша системата започна да се разпада в същия период. През ноември Берлинската стена вече почти не съществуваше и три страни а, бяха верни на комунистическите режими а, и по тази причина аз подкрепям тази резолюция, която осъжда престъпния характер на този режим, защото Имаше време за реакция, но от тогава насам знаем, че Румъния постигна голям напредък. Ние отдаваме дължимото на жертвите на онези, които се бориха срещу режима. Сега те градят нова Румъния и ние с удовлетворение приветствахме приемането на Румъния и бихме искали Румъния да се присъедини колкото може по-скоро към Шенгенската зона. Благодаря, господин Мотряно. Госпожо председател, уважаеми колеги, на този ден се навършва 30 години от Румънската революция, първата революция, която беше предавана по телевизията и много хора – не само в Европа, но и на други места, успяха да видят какво насилие беше приложено спрямо хора, които искаха да свалят един тоталитарен режим. Това, което се случи през 1989 година в Румъния, беше не само събитие важно за румънците, но и за други европейци, които още тогава заявиха своята солидарност с румънския народ и те също очакваха, както и румънците, истината за тези събитията. От тогава изминаха 30 години. Година след година румънският народ чака отговор на събитията от 1989 година. Ние очакваме всички да бъдат изправени пред съда, всички, които е, са били виновни тогава и да бъдат осъдени съгласно вината им. В румънското общество съществуват опасения, че може би ще трябва да се изчака още толкова, за да може да се стимулира румънската съдебна система да разследва истината и може да се получи така, че потомците на жертвите дори да не получат отговор. Тоест имаме една тема свързана с много неизвестни и може би това досие ще остане в чекмеджето. Важно е да се знае кой, как и по чия заповед е действал и за всеки е, смъртен случай да бъде открит е, виновният, защото Румъния има нужда от истината. Тя не може да се отърси от тези събития, докато не станат известни виновниците за тях. Рано или късно истината ще излезе на бял свят, но понякога това става твърде късно. Затова сега се молим това да не стане твърде късно. Цел на тази резолюция на Европейския парламент е събитията от декември 1989 година да не останат момент на забрава, а момент на памет и на истина. Затова трябва възможно най-бързо да научим истина. Ще приемете ли въпрос с синя карта от господин Сокол? Имате 30 секунди, за да зададете своя въпрос. Заповядайте. Благодаря. Благодаря, колега Матряно. Вие зададохте въпроса кой носи вината и отговорността за жертвите на революцията. Аз мога да разширя този въпрос. Ние знаем какво се случи с Чаушеско. Означава ли това, че случаят Чаушеско е и случаят на този режим? падането на Чаушеско да бъде падане на този режим. Комунистическия персонал обаче не падна. Той остана в университетите, в органите на държавната власт. Те носиха отговорност за тези престъпления, обаче те не са отстранени. Съществуват ли тези хора още и това проблем ли е за Румъния? Благодаря. Благодаря, господин Мотряно, за 30 секунди, моля. За съжаление, до сега истината за тази революция в Румъния не е известна. Има решение на Европейския съд за правата на човека, в което се поставя изискване да бъде разкрита истината и да бъдат установени виновните, така че това да стане достояние на целия румънски народ. В моето изказване аз посочих, че Румъния трябваше да претърпи много страдания, защото виновниците все още са неизвестни. И част от онези, които допринесоха за тази революция, които бяха замесени в нея, продължават да бъдат на своите длъжности в публичната власт на Румъния. Аврам. За една минута госпожа Аврам, заповядайте. Thank you very much. Personal ca om care a благодаря. Аз е, лично съм изживяла половината си живот в а, е, диктатура и мисля, че пътя към е, демокрацията или пътя между демокрацията и диктатурата понякога трае само няколко секунди. Революцията в Румъния беше отдавена в кръв чрез куршуми. Трагична съдба имаха много от участвалите в нея. Трябва да се демонстрира истината от 89-та година. Трябва ясно да се изкаже тя. С смъртта си много хора всъщност спасиха много други. Има обаче знаци за това, че има проблеми от миналото, които се връщат. Например, не може да казваш какво а, смяташ а, пред роднини. А, и не само. А, истината е важна и в а, рамките на няколко секунди винаги трябва да можем да решаваме дали имаме право да се изкажем или не. Благодаря, господин Винце има думата. Е, Добна комисар, Госпожо председател, госпожо комисар, преди 30 години комунистическите режими падаха един след друг в източна Европа и навсякъде се създадаха демократични режими, но диктаторът Чаушеско изглеждаше непоклетим. Епископ Ласло Токеш всъщност запали искрата, която доведе до огън в цялата страна. Хората се противопоставиха на нарушението на правата. Избухна революция. Много са въпросителните, които съществуват около тези събития. Не, са, не се отчита заслугата на парламента. Това е несправедливо. Колеги, остава още много за да направим оценка и равносметка на това, което се случи. Няма списък с лустрация в Румъния реституцията на конфискуваните имоти от комунистите се бави. Повече от е, е, хиляда души е, загинаха по време на революцията. 30 години по-късно не можем да губим повече време преди да накажем виновните е, и да обезвъзмездим пострадалите от комунизма. Имаме, ако искаме здраво общество, трябва да имаме коража да се изправим очи в очи е, с е, историята. Благодаря. Господин Чиходаро за една минута. Благодаря, госпожо председател. Днес отбелязваме годишнината, 30 годишнината от революцията в Румъния. Говорим за смелостта на румънците да свалят една диктатура, да се борят срещу бедността и глада. На 14 декември имаше манифест към всички румънци и е, всъщност това даде старта на румънската революция. Ако след това секуритата не провокира тези кръвопролития, може би нещата днес щяха да изглеждат по-добре. Моята дъщеря тогава естествено беше много млада. Сега тя расте в една свободна Европа и всички ние си пожелаваме да падат всички стени. Днес, когато отбелязваме това събитие, тази революция, аз и мисля, че трябва с достоинство да се отнесем и към Румъния и да допринесем всичко положително да стане действителност за нас. Днес, 30 години от тогава, мисля, че вече сме заслужили да станем член на Шенген. За една минута и половина госпожа Графини. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Уважаеми колеги, аз съм от Тимишоара. Преди точно 30 години Бях по улиците на града. Истината е следната. Трябва да разберете, че революцията не принадлежеше на един или на група хора, на всички румънци. Много хора запалиха факли, имахме и лозунг. Днес в Тимишуара, утре в цялата страна хора от всички кътчета на страната в последствие излязоха по улиците. В Букуреш в началото не знаеха какво се случва в Тимишуара. Защо отбелязваме? Не само за да преклоним глава пред хилядите загинали и пред онези, които излязоха на улицата и с открити гърди посрещнаха куршумите – Наша задача, наше задължение е да уважаваме румънския народ. Същото въжи и за европейските институции. Румънския народ е проевропейски. Нашето място е в Европейския съюз. Изисквам от комисията и от съвета да демонстрират уважение и да зачитат правата на румънските граждани. Би трябвало да се върне доверието в нас и да се демонстрира солидарност с, с нашата страна. Благодаря. Стигаме до спонтанните изказвания. Ще дам думата на тези, които не са се изказали до сега. За една минута господин Томач. Благодаря, госпожо председател. 30 de преди 30 години милиони румънци се изправиха лице в лице с страха. Те излязаха по площадите, обаче, за да искат да се сложи край на престъпен режим срещу демонстрантите бяха изстреляни 240 патрона. Демонстрантите викаха свобода или смърт. Тези невинни гласове бяха издигнати в защита на свободата. За това, което Румъния в последствие получи. Румъния е тръгна по, необратимо по пътя на демокрацията и свободата. Румъния се удалечи от един период, в който хиляди загинаха в комунистическите затвори. Благодаря ви за това, че в парламента отдаваме дължимото на загиналите герои. Героите никога не загиват и ние се прекланяме пред тях. Благодаря господин Хайшо за една минута. Благодаря, госпожо председател. Да, преди 30 години започна революцията в Румъния. Румънците се освободиха от диктатурата, от комунистическия режим на другаря Челшеско. От тогава насам следва да признаем, че Румъния постигна голям напредък. Не винаги беше лесно за населението на страната. Населението сега намалява. Нашето население в бивша Чехословакия не беше на същото економическо ниво, както населението на Германия и сега населението на двете държави не е равнопоставено в много различни области, но трябва да продължим да работим заедно, за да подобрим нашия стандарт на живот и върховенството на закона. Необходимо е да използваме всички инструменти, които имаме, за да оценим положението с човешките права, върховенството на закона езико на малцинствата, правата на малцинствата във всички държави на Европейския съюз. Някои изостават, други се справят по-добре. Всички трябва да положим усилия. Благодаря за една минута, госпожа Дейли. Благодаря, госпожо председател. Аз бях студентски активист в Ирландия преди 30 години и вдъхновено от героизма на румънските студенти и работници, аз отидах в Румъния и прекарах един месец сред тях и трябва да кажа, че това беше едно от събитията, които ме оформиха като личност. Елит се, елита се обогатяваше за сметка на, гра, на гражданите. А, изграден беше страховит държавен апарат. А, беше невероятно това, което усетих там. Надеждата на хората за демокрация, а, стремеж към свобода. Ние, ние трябва да бъдем и честни, защото какво получиха те? в много отношения те получиха същия елит в нови дрехи, нов елит, нов неолиберален елит. Много, на много хора проблемите не са решени. Питаме се, защо румънската диаспора е сред най-големите в света? Втората след Сирия. Кое ги пъди от страната им? Корупция. Корупцията. Аз съм все още солидарна с тези хора. Революцията не е приключила. Благодаря за една минута, господин Винклер. Революцията започна в Тимешуара преди 30 години, когато румънци и унгарци се събраха пред реформираната църква за да подкрепят пастора и неговото семейство. Става дума за пастор Текеш. Човешката солидарност стигна до там, че всъщност няма аналог и до сега в Румъния. Ние продължаваме да се борим за една общност, в която всички могат да получат такава подкрепа. Нашата партия е за защита на ценностите, които сме отвоювали преди 30 години. Ние се борим за това в Европа, борим се за това в частност и в Страсбург. Важно е да намерим виновните и е, да можем да успокоим жертвите. Госпожа Уорд. Госпожо председател, видях, че колега иска думата с синя карта. Не искате ли да й дадете думата преди аз да се изкаже? Не, не позволяваме сини карти по време на спонтанните изказвания. Имате думата. Благодаря ви тогава. Госпожо председател, аз съм от северо-западна Англия. Там има много румънци и аз работя с тях ежедневно. Много от тях са мои приятели. Те са лекари, учители, медицински сестри, хора на изкуството, предприемачи. Много от тях си спомнят Румънската революция и диктатурата, която я предшестваше. По-настоящем не само, че румънците са свободни в своята страна, а от 2007 година насам се ползват от плодовете на членството на страната в ЕС. Но Брексит крие много капани за тях. Много често румънците в Великобритания стават обект на расистски нападения и обиди. На 23 юни вечерта едни румънски деца бяха прибрани вкъщи на сила от родителите си, защото обстановката не беше възможно най-благоприятна за тях. И доколкото знам, тези деца още не играят спокойно навън. Жалко е, че хора, които са страдали по време на тоталитаризма, сега се чувстват недобре дошли в една нова страна, в която са се преселили. Благодаря. Ще дам думата сега на комисаря, комисар Валян. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател, дами и господа. Уважаеми депутати, няма какво особено да добавя. Искам обаче да благодаря на унези, които подкрепиха идеята да се проведат да се проведе днешния дебат. Пожелавам ви успех на гласуването и, и за румънците, и за мен, които работим в Европа за доброто на хората има една огромна отговорност, защото ние носи, носим надеждите на унези, които се бориха за по-добър живот и по-добра Европа. Благодаря ви. Благодаря, госпожо комисар. Дебатът приключи. Гласуването ще бъде в четвъртък. Преминаваме към следващата точка в дневния ред. Общо разискване. Измамите с ДДС и доставчиците на платежни услуги. Доклад на госпожа Лидия Перейра. Изисквания за доставчиците на платежни услуги. И доклад пак на госпожа Лидия Перейра. Мерки за засилване на административното сътрудничество с цел борба с измамите с ДДС. Искам да ви напомня, че може можете да поискате да, да зададете въпроса синя карта и да участвате в спонтанните изказвания в съответствие с инструкциите, които можете да намерите на входа на тази зала. Давам думата на госпожа Перейра за 4 минути. Заповядайте. Уважаеми дами и господа, членове на Европейския парламент, Цифровизацията на нашите економики създаде шансове за всички граждани и за всички фирми, за нови услуги и по-добри е, стоки. Обаче едновременно това разкрива нови възможности за заобикаляне на закона, за да не се плащат данъци. Ние трябва да набележим проблемите, които ще възникнат в бъдеще и днес да можем да е, овладеем нужните иновации. ДДС е важен източник на приходи за много държави в Европейския съюз и за самия Европейски съюз, защото от него се генерират собствените ресурси на Европейския съюз. Това в крайна сметка означава, че при добра събираемост на ДДС пазарът ще бъде по-цялостен, по-интегриран и по-лесно ще можем да се борим с измамите. Борбата с измамите е наистина много важна, защото укрепва доверието на гражданите в институциите в цяла Европа. ДДС се основава на отношенията между търговски партньори и означава, основно доверие между тях. Естествено, повечето търговски партньори са лица, които се ползват с доверие, обаче някои все пак се опитват да не заплащат ДДС и извършват измами. През 2017 година 100 37 милиарда е щетата от е, неплатено ДДС, т.е. 237 евро на всеки гражданин. Това означава 5 милиарда евро за онлайн търговията и всъщност това отговаря на стоеността на целията е, електронна търговия в моята страна Португалия. Докладите, които разискваме днес, изявяват волята на парламента, че ние искаме повече справедливост в борбата с измамите. също времено. ние искаме да изградим една централна европейска система, за обмен на платежна информация, която е важна за ДДС. Това е волята, която ние в крайна сметка желаем да наложим в парламента във връзка с ефективната борба срещу измамите с ДДС. Искам да посоча някои важни елементи в тази връзка. Поради по-дълго време на съхранение, данъчните органи имат възможност по-лесно да улавят измамите. Установяване на минимална сума за платежна услуга, т.е. с една операция да могат да се събират данъците. Освен това, Европейският орган за защита на личните данни също бива информиран, така че гражданите да могат да бъдат сигурни, че ще бъдат защитени личните им данни и и личното им пространство. Също така искаме да се използват нови технологии при платежните системи. Ние също така искаме да подчертаем, че е, модернизацията им е много важна за гражданите. Уважаеми колеги, днес всъщност говорим за справедливостта. Става дума за това, че всички, независимо от това къде живеят и какви са познанията им в цифровизацията, трябва да платят своя дял. Финансовите технологии се променят така, как което ние консумираме или пък плащаме услуги и стоки, така трябва да изменяме законите, така че да отговарят на новите реалности. Борбата или по-точно измамите с ДДС са с презграничен характер, поради което има интензивно сътрудничество между европейските институции и международните органи. Трябва да се създаде повече справедливост, да се разкриват повече данъчни измами, да се засили борбата срещу тях, за да може наистина да постигнем справедливост по отношение на данъчното облагане. Благодаря. Благодаря. Дам думата на комисаря. Комисар Джентилони, имате думата. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, много съм горд да се изправя за първи път пред Европейския парламент в качеството си на комисар по въпросите на економиката. Предстоят ни важни задачи борбата срещу данъчните измами е приоритет за нас. Искам да благодаря на докладчика госпожа Перейра и на комисията ЕКОМ за тези две отлични предложения. Измамите с ДДС засягат всички държави членки и гражданите им. И е много важно да се предприемат мерки, както и да бъдат обсъдени по демократичен начин за справяне с проблема. Настоящото предложение трябва да се разглежда в светлината на пакета по ДДС, прият от съвета през декември 2017 година. Той ще влезе в сила през януари 2021 година. Предложението дава на данъчните власти един силен инструмент да разкли, разкриват и разобличават, както и да се борят с ДДС измами в сектора на търговията. Необходимо е да се действа. Както ни напомни докладчика, през 2015 година 5 милиарда евро под формата на загуби от ДДС е, се регистрираха само що се отнася до вноса на стоки. Подобни суми имаме и по отношение на достав доставките на услуги. Проблема вероятно ще се задълбочи, като се има предвид, че търговията нараства в Европа. Комисията предлага да се създаде задължение за доставчиците на платежни услуги, които са установени в Съюза, да прехвърлят данни за бенефициентите на трансгранични плащания, които те изпълняват. Целта на това е да се намали административната тежест. В тази връзка информацията, която се иска, трябва да бъде налична и тя се използва, за да се осъществят транзакциите. Предложението представлява голяма стъпка напред в борбата срещу ДДС измамите, но предстои още много работа. Проучването на комисията относно разликата в очаквания и реално събрания ДДС от тази година показва, че е, Разликата всъщност е около 137 милиарда евро за 2017 година. Цифрата е твърде висока. Поради този факт, аз възнамерявам да превърна борбата с данъчните измами в водещ приоритет по време на своя мандат. Естествено, борбата с данъчните измами върви ръка за ръка с добронамереното плащане на данъци. Естествено, ще имаме и план за действие е, по тези два въпроса ще го представим следващата година. Европейските компании трябва да могат да действат е, на европейските пазари и да не се притесняват от нелоялна конкуренция от страна на е, недобронамерени търговци. Потребителите пък трябва да могат да купуват стоки и услуги на единния пазар и да извличат ползи. Държавите пък трябва да събират приходи, такива каквито би трябвало да могат да събират на практика. Сега от името на НП господин Карас. Уважаем госпожо комисар, госпожо докладчик, уважаеми дами и господа, всяка година имаме 137,5 милиарда евро несъбрани приходи от ДДС. Е, това са повече от 11% от очакваните приходи. Имаме презгранични измами с ДДС 50 милиарда и в онлайн търговията над 90% от сделките се извършват от доставчици на платежни услуги, поради което първо много се радвам, господин комисар, че вие представихте плана за действие, но се радвам също и на двата доклада на моята колега Перера, защото с двата доклада се прави една много важна крачка към нашия път към създаване на единно европейско пространство за събиране на ДДС и е, всъщност ще бъдат въведени нови правила за онлайн търговията. Те ще влязат в сила през 2021 година и ще допълнят съществуващите. Необходима ни е система на изключения, за да могат да бъдат е, попълвани празнотите и пропуските. Ние трябва да спрем дейността на измамниците с ДДС и също така трябва да спрем неприемливото ограбване на пари на дънакоплатеца. Казвам това въпреки положителните решения на 8 ноември за повече европейска политика. Всъщност, който блокира европейската политика в областта на данъците, подкрепя измамниците. Това бих казал така, че ние имаме нужда от по-голямо сътрудничество между данъчните органи и доставчиците на платежни услуги, също така да се въведат хармонизирани изисквания към доставчици на платежни услуги за трансгранични плащания, също така по-добър достъп до информация с цел борба срещу измамите и нова централна електронна система за съхранение на платежни данни. Благодаря. Благодаря. От името на групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите, господин Молнар, за две минути. Благодаря, госпожо председател. Една от най-важните задачи на ЕС е социалната справедливост и тя трябва да се прилага за всички граждани – Една част, един елемент от тази социална справедливост е справедливото данъчно облагане вътре в Европейския съюз. Е, ние Депутатите можем много да направим. Не можем да позволим да има пропуски в системата. И не би трябвало да позволяваме на многонационалните компании да заобикалят системата. Аз съм от държава, в която е, ставката по ДДС е една от най-високите в целия свят 27%. Европейския съюз е, приема тази ставка макар че тези данъчни постъпления не винаги постъпват на правилното място. Говорим за 137 милиарда евро щети от неплатено ДДС. Знаем, че тук има и много рискове. Тези пари могат да отидат за здравеопазване, за образование. По някакъв начин подкопаваме социалната справедливост в Европа е, социалната демокрация, мира, данъчните измами и документите свързани с е, тях е, би трябвало да бъдат разгледани. Работихме заедно, за да може не само заетите или семейните предприятия, малките предприятия да плащат данъци. Не всеки трябва да си плаща данъците и никой не трябва да злоупотребява с системата. Имаме нужда от сътрудничество между данъчните органи, имаме нужда от обмен на данни, на информация. Всички ние трябва да сме рамо до рамо в борбата срещу трансграничните измами по ДДС. Мисля, че е много важно сега да приемем един правен акт. Благодаря. Благодаря. Сега от името на групата да обновим Европа за 4 минута господин Коважик. Благодаря, госпожо заместник председател, господин комисар. Приветствам най-напред ангажимента, който току-що поехте ДДС измамите да бъдат ваш приоритет. Ще срещнете пълната подкрепа на парламента. Споменахте, че неизпълнението на потенциалните приходи постепенно намалява, но според комисията сумата възлиза на 130 милиарда през 2018 година, което е доста голяма сума. Колегите споменаха верижните измами, при които нарушителите използват системата за трансграничната търговия и това води до загуби от 50 милиарда. Законодателството, което обсъждаме, ще намали драстично загубите от неплатено ДДС. Загубите са не само за правителствата, те е, имат ефект върху цялата верига и влияят особено на малките и средни предприятия. Ето защо напълно подкрепям предложението за премахване на недостатъците. Европейския парламент призовава за законодателство, подходящо за съвременната епоха. Това трябва да се следи непрекъснато, за да сме сигурни, че правилата са пригодни и водят до ефективно събиране на ДДС и, и за борба срещу измамите малките и средни предприятия трябва, не трябва да срещат прекомерни трудности при събирането и докладването на информация за властите. Ето защо новите правила не бива да създават повече пречки, което да, да ги затруднява в усилията им за растеж. Колеги, за законодателство в тази област трябва да бъде ориентирано към бъдещето и да се прилага в, е, като бизнес модел през следващите години. Оценявам това, че парламентът посочи конкретно е, е, сектора на цифровизацията. Економиката става все по-цифровизирана. Мисля, че трябва да обсъдим и решения, основани на изкуствения интелект – за борба срещу измамите. Изкуственият интелект може да се използва за даване на рисков модел, така че да се идентифицират аномалии в системата. По този начин служителите по този начин ще се намалят, намали дейността на служителите и ще се повиши ефективността на борбата срещу измамите. В заключение Искам да благодаря на колегите и докладчиците за сътрудничество. Разработихме два доклада, които отразяват приоритетите на парламента особено що се отнася до административното сътрудничество и изискванията за доставчиците на платежни услуги. Мисля, че това ще засили трансграничното сътрудничество от една страна и ще ни помогне в борбата срещу измамите от друга. Председателката благодаря от името на зелените господин Уртасун. Благодаря, госпожо председател. Имаме нужда от такива мерки, защото онлайн измамите с ДДС струват 5 милиарда годишно. Онлайн търговията ще се разраства и трябва да решим проблема подчертаваме сътрудничеството между данъчните администрации. Това е много важно, тъй като живеем в един пазар и в него има много трансгранични транзакции. Данъчните администрации трябва да разполагат с достатъчно персонал, за да се борят с неплащането на данъци. За съжаление, това не винаги е така. Тази реформа е част от цяла поредица от ДДС реформи, за да се подобри системата на събиране на ДДС в Съюза. Един важен въпрос, който не се покрива от реформата и който следва да разглеждаме е освобождаването на въздухоплаването от ДДС. Това не е приемливо, особено когато се има предвид, че други отрасли се облагат с ДДС и особено когато комисията предлага такъв зелен пакт и с оглед и на законодателството, което беше прието и във връзка с КОП-25 и споразумението от Париж. Благодаря. Сега от името на Идентичност и демокрация господин Бек за две минути. Госпожо председател, уважаеми колеги, Измамите с ДДС в действителност представляват проблем. Обаче комисията ни представя само фиктивни решения и рецептура за повече данъци, за по-високи данъци и за повече наблюдение. Всъщност е, има 20% по-малко приходи от ДДС и всъщност е, става дума за 200 67 милиона евро всяка година и всъщност нямат се предвид гражданите в случая, имат се предвид комисията и държавите членки. Европейския съюз има най-високите акцизи в света. Всъщност, средно гражданите плащат два пъти по-висок данък, отколкото хората на други места. В сравнение с Япония или Канада ние плащаме 3-4 пъти повече. Също при е, социалните вноски пак сме на върха и при е, всички подоходни данъци. Никога държавата не е бъркала толкова дълбоко и в толкова много джобове, като в Европа. И всъщност какво се очаква? Е, една пълна грижа за гражданите от люлката до гроба. Най-добрите детски градини, училища, болници и най-високите пенсии. В действителност обаче пенсиите намаляват, реалните заплати стагнират, увеличават се дълговете и економиката като цяло стагнира. Защо? Европейския съюз и правителствата на държавите членки най-накрая трябва да проявят честност. Те имат нужда от все повече пари, за да поддържат своите фантазии, свързани с ЛГБТ е, и с мултикултурализма. И е, за това беше Изоставен принципа на единодушие, иска се повече контрол, повече адвокати. Европейския съюз иска нови и по-високи данъци и по-малко демокрация. Гражданите обаче искат обратното. От името на групата на ЕКР за една минута и половина господин Южица. Добри вечер. Дякуем за слово. Подво... Благодаря ви. Измамите с ДДС са сред най-тежките данъчни измами в Европейския съюз. По оценки на Европейската комисия, загубите за бюджетите е, възлиза на 137 милиарда. Това са средства, които биха могли да се използват в образованието и здравеопазването. И освен това, коректните данакоплаци плащат повече данъци заради тези измами. Само, че това не е, е общо европейски проблем. Ако погледнете графиката, която ви показвам, е, ще видите неизпълнението на потенциалните приходи в е, отделните, в различните държави членки. На първо място са Люксембург е, и Кипър с неизпълнение на тези приходи от 1% в страните, които са най-назад в класацията, това неизпълнение е 30%, така че призовавам комисията да направи анализ възоснова на обективни данни. По този начин ще можем да вземем най-добрите възможни решения. Решения, основани на факти и на данни, а, на, а не на нечие субективно мнение или нечии емоции. Най-добрите практики, които биват набелязани, трябва да се разпространят в целия Европейския съюз. От името на Обединената левица думата има господин Папа Димоли за две минути. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин Джентилони, добре дошъл в Европейския парламент. Това е първото ви участие тук. Говорим за данъчни измами и неплащане на данъци в особено големи размери. Какво очакваме от парламента и от комисията? Да станат много по-ефективни да задълбочат усилията си в борбата срещу тези широкомащабни ДДС измами. Цифрите са потрясаващи. Говорим за 137 милиарда годишно. Това е по изчисления на Европейската комисия. Тази данъчна, огромна, колосална измама всъщност е в ощърп на европейските граждани – тя води до свиване на придобивките, които предоставя социалната държава и в крайна сметка води и до нарушаване на лоялната конкуренция. Ние като че ли помагаме на измамниците, на онези, които не искат да спазват принципите на лоялната конкуренция. Имаме нужда от повече сътрудничество в Европа между данъчните администрации, между държавите членки. Имаме нужда от по-строги санкции в цяла Европа. За да стане това, имаме нужда от регулация, от законодателство и от пари, между другото. Обърнете внимание на факта, че съвета отсъства от днешния дебат. Съвета казва, че иска да се постигне конкретна цел, комисията очертава своите планове, обаче представители на съвета тук няма. Последното предложение на финландското председателство относно МФР е такова, че се намаляват средствата по програма борба с данъчните измами с 40% и 20% в сравнение с последната МФР. Това е, може би, една лоша шега. Имаме нужда от повече действия и повече резултати. Благодаря. От името на независимите за една минута и половина господин Гард Нилсън. Всяко решение за ДДС ще повлияе върху споразумението между Европейския съюз и Великобритания. В четвъртък гражданите на Великобритания гласуваха за Брексит и за споразумение от типа на това с Канада. Гласувахме против митническия съюз, против единния пазар и против това Европейския съд да има юрисдикция в Обединеното кралство. Всички са съгласни, че това тези избори бяха избори за Брексит. За втори път беше чуто мнението на гражданите за Брексит. Хората пак ни казаха, хората повториха за какво са гласували през 2016 година. Този, тези избори показват, че е, британците избират е, свободна търговия, а не супердържава. Дали останалите граждани на Европейския съюз ще имат право на такъв избор или ще потъват все повече в федерална държава. Гражданите на Европа трябва да имат възможност за избор. И ако изберат, и ако решат като британците, могат да започнат да сътрудничат като свободни държави. Това, е демокра... това, това се нарича демокрация но може би това не се споделя от всички, които държат на монолитната федерална държава. Някои от нас вярват в демокрацията. Всички ние имаме глас. Всеки е важен. Ако загубиш това, губиш всичко, защото е, играта е от полза за е, богатите и могъщите. Благодаря. Следващият оратор е господин Ариас Ехшевейра. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, госпожо докладчик. Всички държави членки споделят проблема с нарасналите измами с ДДС. Приема се, че наистина се губят много средства по този начин – 5 милиарда евро е размерът на измамите с ДДС при предоставянето на услуги. И е, много трудно е да се подкрепи всичко с много точни цифри, защото държавите членки не разполагат с необходимата информация, за да могат да се погрижат правилата за ДДС да се прилагат коректно. Понякога е трудно има и законови ограничения за обмен между компетентните органи. Това затруднява тяхното сътрудничество и всъщност няма достатъчна ефективност при борбата с ДДС и измамите. Ние трябва да се борим срещу презграничните измами с ДДС и именно обменът на информацията, бързото намиране на решения и упростяването на правилата са изключително важни в борбата срещу ДДС и измамите. Затова ние подкрепяме създаването на централна електронна база данни, за да могат да се съхраняват в нея платежни данни, така че тази информация да може да се ползва от доставчиците на платежни услуги. За да може да стане това, трябва да се хармонизира процесът на събиране на данни, а също и самият формат на данните. По този начин ние можем да избегнем доставчиците на платежни услуги да бъдат принуждавани да представят данните в различни формати. Това със сигурност ще помогне и всъщност предполага да имаме един ефективен инструмент. По този начин доставчиците на платежни услуги могат да спестят много средства и в действителност да бъде изграден цифров вътрешен пазар. Искам да ви поздравя за чудесно извършената работа. Благодаря за една минута и половина, господин Белка. Имате думата. Госпожо председател, говорим за данък, който представлява сериозен приходоисточник за държавите членки. Борбата срещу ДДС, измамите и загубите с ДДС е свързана с е, битката на нашите правителства да финансират болници, училища, е, да инвестират в е, безопасна инфраструктура. Статистиката показва, че разликата между очакваното и събраното ДДС през 2017 година възлиза на 137 милиарда евро. Това означава повече от 267 евро на глава от населението в Европейския съюз. Различията в държавите членки съществуват, но е необходимо да има единна битка. Макар, че до сега битката не е достатъчно ефикасна, необходимо е да има общи действия. Съответно, аз Приветствам предложенията на комисията по досиетата, които обсъждаме. Въвеждат се изисквания за доставчиците на платежни услуги, предвиждат се мерки за укрепване на сътрудничество между европейските държави с цел борба с ДДС измамите. В същото време нека да подчертая две неща. Необходимо е комисията да направи оценка на това дали платформите за виртуални валути не трябва да бъдат част от това законодателство. И освен това, за да имаме по-точни данни относно разликата между очакваното и действително събраното ДДС. Призовавам комисията да създаде един общ статистически подход, за да придаде количествена стойност на това явление. Благодаря за една минута, господин Жонца. Жонца, пане комисажу. Госпожо председател, господин комисар, мащабите на тези измами са огромни. Не знаем на точно колко възлизат. Много е важно сътрудничество между държавите членки. Нашата група подкрепя комисията и съвета в противодействието на измамите с ДДС, особено в цифровите плащания. Е, ние трябва да разработим нови инструменти, нови правила, без да смущаваме и без да създаваме трудности за бизнеса. Разбира се, много е важно да обърнем внимание на обмена на данни а, и, и да защаваме данните. Ние имаме нужда от информация за некоректните предприятия, които са установени извън Европейския съюз. А Полша през последните години се бори много ефективно срещу измамите с ДДС. За да се борим срещу тези измами, ние трябва да обединим усилията си. Имам предвид всички държави членки. Благодаря. Следващият оратор е господин Морел за една минута. Заповядайте. Госпожо председател, благодаря, че ми давате думата глобализацията и дематериализацията на покупките дадоха възможност да се появят всякакви измамици, включително и с ДДС. И всъщност трябва да си отговорим на въпроса дали е реално на Европа 137 милиарда да бъдат загубени. Франция, например, 12 милиарда евро. Всъщност става дума за колосална сума. Три пъти нашия дефицит за пенсиите. И всъщност държавите членки трябва да извършат добра координация, обаче трябва да потърсим истинските виновници. Не става дума само за тези, които извършват електронна търговия. Всички платформи като Амазон, като Alibaba, всъщност те наистина са мъртъв ъгъл за нашите общи действия и които изобщо не се срамуват да комерциализират своите продукти, които изобщо не плащат ДДС. Във Франция, да речем, голяма част от тези покупки, които е, минават през Амазон, не се облагат с ДДС. Става дума за истински измами с ДДС и Европа не трябва да оставя тези големи международни концерни да не плащат това, което би трябвало да платят като данъци. За една минута и половина господин Синчич. Благодаря. Днес говорим за данъчни измами. Когато говорим за данъчни измами в Харватия, трябва да споменем Агроко. Това е един голям концерн, който преди две години изпадна в несъстоятелност. Това е най-големия концерн в тази част на Европа. Около 60 000 заети имаше той. Неговия пример показва, че в Харватия имаме двойни стандарти. Няма равнопоставеност, няма върховенство на закона, няма и социална справедливост. Аз всъщност по тази причина влязох в политиката. Някои хора могат да правят каквото си искат и никой не им се противопоставя. В Харватия имаме около 600 големи данакоплаци. В 146 от тези големи 600 предприятия никога не е имало данъчна инспекция. Същото въжи за Агроко. В тези предприятия никога не е имало контрол относно плащането на различните типове данъци. В 170 предприятия от тези 600 никога не е правена проверка за платено ДДС. В законите има разпоредби, но на практика никога не е имало проверки в това отношение. Собствениците на концерна Агроко можеха да правят каквото си искат, можеха да публикуват финансови инструменти без да разполагат с достатъчно финансови средства, които да ги подплатят. Това означава, че Харватия се беше превърнала в Елдорадо за измамниците по ДДС от типа на онова Елдорадо, което познаваме от Дивия Запад. Благодаря, госпожо председател. Колеги, убеден съм, че Това трябва да е основна задача на властите и на институциите на Европейския съюз. Глобализираните пазари, новите технологии, цифровизацията носят спестявания, но и повече възможности за престъпниците. Престъпленията все още и все повече се осложняват, а държавите разполагат все по-малко средства за борба с измамите самостоятелно. През 2019 година 137 милиарда евро. Тази невероятна сума е била резултат от данъчни укривателства. Тоест, едно от всеки 10 евро, които са подлежали на събиране, е влязло в джобовете на мафията. Това вреди на всички наши граждани. Още по-сериозен е фактът, че именно данъчната измама е причината за убийството на Як, на Куцяк и неговата годеница и на журналистката Дафне Каруана Галиция. Още по-важно ще бъде за държавите членки на Европейския съюз да обменят ефективно информация, за да могат да образуват наказателни производства срещу виновните. Също така трябва да вземем мерки за измамите с криптовалути. Измамниците е, регистрират е, дружества в различни държави членки и след това извършват сложни сделки помежду си, като използват разликата в националните законодателства. Надявам се, че комисията ще открои и установи всички съществуващи слабости и заедно с парламента ще се умее максимално да ограничи загубите от данъчни измами. Трябва да направим всичко възможно за упростяване на данъчната система, за да се борим срещу тези, които злоупотребяват с нея. Нашите граждани го заслужават. Благодаря. Следва за една минута господин Кузмюк. Благодаря много, госпожо председател, господин еврокомисар. 140 милиарда евро годишно, почти колкото европейския бюджет, се падат на ДДС. Положението очевидно е различно в държавите членки. Е, Полша нам, е, намали своя ДДС от 24 на 12%, а тази година вече на 10%. Надявам се примера да бъде последвам. Е, очаквам комисията и съвета да реагират адекватно е, още повече, че ролята на електронните платформи се разраства, което улеснява електронната търговия, но не подпомага работата на данъчните администрации. Така че не е толкова трудно да се преборим с измамите. Обмена на информация, създаване на си елек... централна електронна система ще подпомогне всички държави членки в тази борба. Председателката благодаря. Господин Мандърс, две минути. Не го виждам в залата, така че минавен госп... господин Буксаде Вялба една минута. Също не го виждам в залата. Госпожа Талер за две минути. Имате думата. Уважаема госпожо председател, господин еврокомисар, драги колеги, уважаеми слушатели, които следите това заседание, говоря като евродепутат, а днес и като представител на IT бизнеса. През 2017 година 137% милиарда с е европейския ДДС. Това дори не е една седма от сумата на МФР е. или същата сума, която сме дали през 7 години, искам да подчертая, за повече растеж. Това показва колко е необходимо да имаме правила, за да предотвратим измамите с ДДС. Още е друга причина за разрастваща празнина е специално изве... о, о, едни извършвани измами в отделни страни, но една страна не може да се пребори с подобна ситуация. Поради липса на информация с настоящото предложение държавите членки разполагат със сериозен инструмент за лоялна конкуренция в международната търговия, също и за контрол. Така ще отправим положителен сигнал към всички малки и средни предприятия, които и сега понасят основното данъчно бреме. Благодаря. Благодаря много. Сега продължаваме с спонтанни изказвания от залата за господа, госпожа Грапини. Една минута. Mulțumesc, doamna președintă. Domnule comisar, îmi pun toată speranța în dumneavoastră pentru că... Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, Господин комисар, аз съм изпълнена с увереност, тъй като се занимавахме с тази тема още през миналия мандат и заедно се опитваме да намерим най-добрите инструменти за борба с измамата. Вярно е, че комисията вече е направила много стъпки в тази посока, например Еврофиск, чрез която държавите членки обменят информация. Но разбира се, все още сме свидетели на данъчно укривателство с международен елемент. Това изисква интензифициране на усилията за сътрудничество между държавите членки и между тях и трети страни. Трябва да намерим и други средства, за борба с това зло. Защото то не се върши от малките и средните предприятия. Говорим за организирана економическа престъпност. Следователно, необходими са ни други средства за ограничаване на явлението. През 2016 година 250 милиарда са били загубите от измами. Сумата малко е спаднала, но работата трябва да продължи. Благодаря, господин Батуш, за една минута. Благодаря ви, колеги. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Напълно съм съгласен с изказаните тук мнение. Създаването на Централна информационна система ще ни помогне на, всич... на всички държави членки, участващи в нея, да обменят оптимално информация. Обръщам внимание на факта, че има държави членки, които не разполагат с административен и технически капацитет в реално време да обработват всички данни, нито се могат да бъдат в крак с техническите промени. Необходимо е от самото начало да създадем пълен капацитет за всички държави членки и да създадем механизъм за бързо и ефективно действие на централизирана система, която отчита общоевропейския данъчен интерес. Благодаря председателката. Господин Чоходаро има думата. Една минута. Благодаря, госпожо председател. Господин Джентилони, трябва да ви кажа, че аз много се безпокоя. За първ път съм тук Европейския парламент и като чувам какво струва на европейския бюджет тази измама, действително се безпокоят. Това са пари, които трябва да отиват за здравеопазване, за инфраструктура, за образование. Това не са а, пари на непознати хора, това са пари на европейците. Необходимо е да говорим преди всичко за превенция. Защо да не направим превентивно данъчно облагане във всички държави членки? Тогава е, ще възложим контрола на мултинационалите. Говорейки за толкова важна тема, длъжни сме да направим нещо и по линия на новата Европейска прокуратура, за да могат всички тези измамници да бъдат разкривани и санкционирани. Благодаря ви, господин Джентилони. Честно ви казвам, не искам на вашето място да бъда, тъй като борбата е доста тежка. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на комисията. Заповядайте, господин комисар. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на всички за висококачествения дебат и за подкрепата. Много широката подкрепа за предложенията, които обсъждаме. Ще споделя само две бележки. Първо, както много от вас казаха, административното сътрудничество ще бъде от ключово значение в този процес. Данъчните администрации на държавите членки ще трябва пълноценно да използват новите и вече действащите инструменти. Второ, очевидно е, че имаме нужда от нови амбициозни стъпки, които да ни предвижат напред поради мащаба на проблема, с който се сблъскваме. Ще работим в тясно сътрудничество. Искам да ви информирам, че комисията ще организира конференция с цел да се обсъди подобряването на данчното съответствие и борбата срещу данчните измами. Надявам се, почитаеми евродепутати, че вашия принос за тази конференция ще бъде много ценен. Чрез тази конференция ще получим резултати, които ще залегнат в новия план за гарантиране на данъчното съответствие и борбата с измамите в данъчната сфера. Разчитам на парламента и вие може да разчитате изцяло на мен, на моята ангажираност за нашето сътрудничество през следващите 5 години, за да борим за да се борим заедно срещу данчните измами, нещо, което, както смятам, е общ ангажимент и на комисията, на парламента. Председателката, благодаря ви, господин комисар. И сега госпожа Перейра, автора на докладите, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Колеги, Искам да благодаря на всички, които дадоха своя принос в дебата и направиха така, че да проявим волята си за борба с данъчните укривателства в Европейския съюз, като особено се стремим да преодолеем измамите с ДДС. В този доклад се демонстрира висока степен на амбиция. Цифровизацията променя живота ни всеки ден. Тъй, че законодателството днес означава не само да намерим генерални решения, а и конкретни решения на детайлните проблеми, на методите, които се използват така задълбочено, за да се вреди на бюджетите на държавите членки и на бюджета на Европейския съюз, както и дори на личните бюджети на европейските домакинства и отделните граждани. Електронната търговия в Европейския съюз расте както и навсякъде другаде. Но не трябва да гледаме това разрастване безучастно, само вярвайки в справедливия пазар, който ще реши всички проблеми. Ние трябва да се снабдим с инструменти за защита на добросъвестните плъци, на добросъвестните предприятия и граждани. Това бъжи е, особено за електронната търговия. От тук трябва да дадем сигнал за голяма реформа, радикална реформа на системата на ДДС в цяла Европа. Нуждаем се от данъчна система, на висотата на предизвикателствата на цифровата економика, е, данъчно облагане, което да съответства на изискванията за конкуренция, на изискванията на свободната търговия. Предизвикателствата са неизбежни, но ние се нуждаем от инструмент в услуга на нашите общества и за създаване на работни места. Председателят благодаря. Общият дебат приключва. Гласуването ще бъде проведено утре. Следващата точка от дневния ни ред е общо разискване за назначение на членове на Изпълнителния съвет на Европейската Централна банка. Тук трябва да разгледаме два доклада от госпожа Ирене Тинали за назначаване на двама членове на Изпълнителния съвет. Припомням ви, че по стандартния регистрационен ред и чрез електронната система можете да искате изказване с синя карта, както и да се запишете за спонтанно изказване. Имате необходимите указания. Давам думата на госпожа Тинали, докладчик за 6 минути. Благодаря ви, госпожо председател. С тези два доклада, които ще бъдат подложени на гласуване утре, Европейския парламент изразява своето незадължително за изпълнение мнение за назначаване на двама членове на изпълнителния съвет на Европейската Централна банка. Съветът предложи Фабио Панета и Изабел Шнабел. И по двата кандидата парламентът е изразил своето положително мнение. Предложението на съвета показва, че и двамата кандидати са хора с признат професионален опит в областта на управлението на банки, нещо, което се изисква в съответствие с договора. Господин Панета е работил в Централна банка в продължение на 30 години. Той е работил на важни позиции в банки на европейско и международно ниво и той в момента е заместник главен директор на Централната банка на Италия. Той е госпожа Шнабел е следвала в редица най-престижни европейски университети. И Двамата кандидати отговориха на въпросните с 50 въпроса и са участвали и в устни изслушвания. 75% и 80% от гласувалите за двамата кандидати съответно показват широката подкрепа. Обаче и двата доклада не показват изцяло нашата подкрепа за господин Панета и госпожа Шнабел. Докладите отразяват също така битката, която водим. Първо, процедура за определяне и назначаване на кандидати, в която Европейския парламент да участва по-активни. Ние оценяваме това, че сега в Европейска Централна банка процесът на назначаване е по-прозрачен, но отново искаме да заявим, че смятаме, че съветът трябва да предостане парламент парламента имена на поне двама кандидати, от които единия да е мъж, другата да е жена, най-малкото по този начин при процедурата за избори на най-високи позиции – ще можем да гарантираме баланс между половете. Вече постигнахме някои добри резултати. През последните 6 месеца 6 от членовете на Европейската централна банка, извинете, на управителния съвет са нови членове и Нека да не забравяме, че освен, че има назначени жени в управителния съвет, госпожа Лагард е председател на ЕЦБ. Но ние си спомняме, че преди няколко месеца беше публикувано в пресата беше публикувана снимка на управителния съвет на ЕЦБ и единствената жена беше госпожа Лагарда трябва да се посочи, че не изпълнителната част на управителния съвет е съставена от председатели на националните централни банки, а всички те са мъже. Това означава, че нашата цел за баланс между половете може да бъде постигната, ако това е постигнато навсякъде в Европейския съюз. За това Искаме съвета да предаде нашето послание на всички държави членки. Накрая ще кажа само, че нашата подкрепа за тези двама блестящи кандидати означава, че ние очакваме от тях да гарантират пълноценно функциониране на ЕЦБ и разбира се, това не означава, че ще ослабим нашата битка, която ще водим с решимост и в бъдеще. Благодаря ви. Председателката, благодаря ви. Сега дам думата на комисията. Господин комисар, имате думата. Uh, Благодаря много, госпожо председател. Уважаеми евродепутати, уважаеми Индирени Тинари, всички знаем колко важна е ролята на ЕЦБ. Колко важна е тя за нашата економика Банката изигра решаваща роля в управлението на неодавнашните кризи. Паричната политика успешно е използва личните инструменти за стимулиране на економиката и резултата бе предотвратена сериозна опасност от е, дефлация. Радвам се, че включвате тази точка в дневния ред и двамата кандидати по две причини. Първо, демократична отчетност. Договорите е, е постановяват независимата на ЕЦБ и това е принцип, който комисията с цялото си сърце отстоява но независимост и отчетност са двете страни на един и същи медал. И второ, както можете да видите от състава на колегията и на екипа на, коми... на еврокомисарите, тази комисия държи на равенство между половете. Аз съм твърдо убеден, че публични институции, като ЕЦБ и комисията, играят особен, имат особ, носят особена отговорност в това отношение. За това подкрепям е, желанието на парламента да има равенство между половете, както току-що чухме от уважаемата до, госпожа Докладче, както уместно се отбелязвате в резолюцията си тази година. Всички, които работим в економическата област, трябва да направим повече на този фронт. И все пак трябва да внимаваме е, да подкрепим и дейността на ЕЦБ в тези важни времена е, не на последно място, защото институцията не носи отговорност за номинациите. Освен това ЕЦБ положи сериозни усилия през последните години. Аз съм убеден, че ще, тя ще продължи под председателството на госпожа Лагард да се бори за равенство между половете. И трябва да кажа, че вашите усилия доведоха до резултат при избора на госпожа, е, на назначава на госпожа Лагард и госпожа председателката на Европейската комисия, госпожа Фондерлайн, който заема две от много води, важни водещи позиции в е, Европейския съюз. Очаквам добро сътрудничество с вас по въпросите на ЕЦБ. Благодаря. От името на политическите групи господин Фербер от политическите групи е, от е НП, Благодаря, госпожо председател, господин еврокомисар. Драги колеги, изпълнителното тяло на Европейската Централна банка преживява голям поврат. Госпожа Лагард, Фабел и господин Панета внасят сериозни промени. Само за кратко време четири нови лица в ръководството. Това е несъмнено успешен начин да преразгледаме някои стари методи и приоритети на ЕЦБ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 стратегията на ЕЦБ, прилагана от 2003 година, вече е стъпка в напред. Но нека не се изсилваме в очакванията си, защото ние не преразглеждаме мандата на ЕЦБ. Той проистича от договорите, а искаме ли да го променим, трябва да посегнем на договорите. Тоест ЕЦБ няма задачата да си изработи нов мандат. Но все пак нека помислим какво значи стабилни, стабилност на цените през 21 век. Едва само не отдавна чухме от е, управителя на ЕЦБ е, какви фактори управляват нашето общество е, сигурни продукти за вложения и съответно правилно управление това се отразява на лихвите. Тръгнали по този път ЕЦБ трябва да помисли и за това. Това трябва да намери отражение върху паричната политика на ЕЦБ. Няма смисъл догматично да се кълнем в 2% е, европейска инфлация, ако това се отразява на растежа. В този смисъл ЕЦБ трябва спешно да преразгледа тази своя политика, за да могат изпестяванията да носят печалба на НЕП. Ще окаже своята подкрепа и очакваме от тях тясно сътрудничество с Европейския парламент. Благодаря. Председателката, благодаря от името на социалисти и демократи. Две минути. Господин Фернандес, заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Добре дошъл, господин комисар. Утре ще гласуваме за тези две кандидатури, за да бъде изцяло попълнен управителния съвет на ЕЦБ. Смятам, че двамата кандидати са преминали през изпит и положиха изпита си пред комисията ЕКОН и те отговарят на всички изисквания. Виждаме, че всичко това означава, че започва един нов период заедно с избора на госпожа Лагарта. Този период означава, че трябва да бъде преосмислена ролята на ОЦБ. Неговата роля е разписана в договора, но трябва да се помисли за конкретните цели и инструменти за провеждане на паричната политика. Това трябва да бъде предмет на дебата. И политиката на ЕЦБ беше одобрен официално през 2003 година. Много неща са се случили. Паднаха лихвените проценти на банките в резултат от цифровизацията и демографските процеси. Затова виждаме една лична политика, която е много ограничаваща, много рестриктивна поради това спада на лихвените проценти. Но има и други цели. Трябва да анализираме дали можем да включим цените на активите и да заложим една, а, един показател за инфлацията, който да отчита също така и новия цифров свят, който като цяло означава нова парична политика. За това очаквам хората, за които ще гласуваме утре, да внесат ясност и принципност в този дебат. Благодаря ви от името на групата Обнови Европа за 4 минути. Господин Гарикано, благодаря ви, госпожо председател. ЕЦБ е единствената институция, която действа в интереса да се реши кризата, в интерес на всички европейци. За съжаление, виждаме, че общественото мнение не е, на, не е наясно с това. Някои се оплакват, че ЕЦБ има прекалено много правомощи, може би те са прави, но паричната политика по време на кризата беше единственият инструмент за преодоляване на кризата – Паричната политика обаче не може да бъде единствен инструмент за борба с рецесията. Европейския съюз трябва да има ефикасни инструменти за противодействие на цикличността на економиката. И това трябва да се използва по един подходящ начин. Ние смятаме, че имаме една независима ЕЦБ и Истината е, че държавите членки са унези, които трябва да правят повече. За това и двамата кандидати, за които ще гласуваме утре, са се ангажирали с това Европейската Централна банка да проведе необходимите реформи за укрепване на европейската економика. Също така Банката не трябва да мисли само за това как да провежда своята парична политика, но и също трябва да помисли по-добре за комуникацията. Не трябва да допускаме популизъм в паричната сфера. Европейския съюз трябва да има много ясна риторика, много ясно да информира граждани, да им обяснява защо решенията на ЕЦБ са били и са подходящи в Европейския парламент също трябва да сме по-активни и трябва да осъждаме популистите. Трябва да обяснявам на гражданите не само техническите, чисто специализираните идеи, но и идеята като цяло, за да може да се ползва с доверие на гражданите и парична политика на Европейския съюз е едината ни валута. Това предизвикателство на комуникацията стои и пред двамата новоизбрани членове на ЕЦБ господин Фабио Панета и госпожа Изабел Шнабел. Смятаме, че те ще могат да вземат правилни решения и ще подпомагат да се взимат такива решения. Както каза председателят на нашата комисия, трябва да решим проблема също така с, с назначаването на кандидатите от гледна точка на гарантиране на равенството между половете. Само една жена виждаме в управителния съвет на Централната банка сред общо 24 члена. Това означава, че 50% от гражданите на Европейския съюз жените не са представени в достатъчна степен. Необходимо е, разбира, с помощта на парламента да бъдат избрани най-добрите кандидати. Обаче, ако няма кандидатури на жени, не можем да изберем задължително най-добрите. Всичките говерньори на централните банки в държавите членки са мъже. А трябва да се каже, че има много жени, които са високопрофесионални, които са добри специалисти, те трябва също така да намерят своето място. Аз смятам наистина, че просто е срамно да виждаме една снимка, на която практически всички членове на правителния съвет са мъже. Трябва да работим за това тази ситуация се преодолее. Благодаря. Сега от името на селените за 2,5 минути господин Гиголд. Äh, Благодаря, госпожо председател. Зелените подкрепят Изабел Шнабел и Фабио Панета в изпълнението на тази задача. Но нека ползваме случая да припомним как се стигна до тук. От много години този парламент настоява за повече баланс между половете на водещи финансови позиции в Европейския съюз. До сега нека си го кажем и при самите нас не успяваме да го постигне. И все пак тук парламента пределно ясно каза, в бъдеще ще искаме балансирани списъци участъци, за да можем след това съобразно квалификацията да избираме между мъже и жени. Съветът отново не при, прие, отново не прокарат идеята на водещи позиции е, не се постига разбиране и на национален принцип. Е, веднъж ще е ги италянец, след това французин, след това германец и така нататък. Така не избираме нито най-квалифицираните кандидати, нито истински баланс. За това от съвета искаме междуинституционално споразумение. За това в бъдеще, как в бъдеще да постигнем разумен баланс, без това да е в ущърп на кандидатите. Мисля, че всички институции трябва да се постараят да постигнем такова споразумение за водещите позиции в европейския финансов свят. И, и още нещо, само за персонала и позиции ли говорим? Така ли щеше да бъде, ако ЕЦБ се ръководеше ЕЦБ, коя, а, ако тя определяше цялата позиция. Докато Марио Драги определи ниско лихвена политика за в бъдеще. За това смятам, че е правилно е, че новата управителка каза, ще преразгледаме паричната стратегия и това е част от договорните ни задачи да развиваме тази политика на ЕНБ но и да не забравяме страничните действия на нисколихвената политика, защото има опасност от истински балони в цените на недвижимите имоти. И както ясно каза Кристин Лагард, само с обща фискална политика, с истински паричен и банков съюз можем да променим паричната политика и ценова, лихвената политика. Сега от името на групата ИД господин Риналди. Две минути. Джентиле президенте, джентили колеги, Госпожо председател, колеги, нашата делегация подкрепя назначаването в изпълнителния съвет на Европейската централна банка на Фабио Панета. Радваме се, че поне е италянец. Знаем, че той до сега е демонстрирал невероятна степен на умения, професионализъм и независимост и само по заслуги е стигнал до най-високи длъжности в една от най-престижните финансови институции на Италия, Банката на Италия. Но искам по този повод да ви обърна внимание на това и че се надяваме на нещо, а именно, че новият съвет на Европейската централна банка ще съумее изцяло обективно да анализира въпроса за отрицателните данъци. Стигнали сме до парадоксално положение. От една страна, ликвидността, която се стабилизира чрез усилията ни през последните а, няколко години, съвсем ограничено стига до реалната економика, до предприятията и до домакинствата. А това, от друга страна, се отразява върху неща като пенсионните фондове. Най-сетне имаме е, провизиране на календарна основа, което е, ще е, може да доведе до провизиране на ниво 2 и ниво 3, съобразно изискванията на Организацията за економическо сътрудничество и развитие. Това би трябвало да стабилизира пенсиите и като цяло да стабилизира еврозоната в случай на рискове. Надяваме се също, че новият съвет на Европейската Централна банка ще а, се запознае а, с правомощията на агенцията ЕСМА за контрол върху устойчивостта и ще вземе необходимите мерки, тъй, щото инициативите в еврозоната да не, да не водят до отрицателни пазарни резултати. В момента на тази плоскост е, цари голям мрак. Не се е, казва ясно какви количествени методи се използват. Благодаря от името на групата ЕКАРЕ господин Йохан Ван Овертфелд за минута и 30. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, колеги, Европейската Централна банка е много експанзивна в своята политика през последните 10 години. Това бе така съвсем очевидно и по време на финансовата криза, особено в нейната най-обострена фаза. Днес смятам обаче, че ако продължим да водим същата политика, ще стигнем до съвсем непредвидени последици. Ще ви дам три примера. Разбира се, примерите са много повече. Заплаха за спестяванията – натиска върху реалната економика поради факта, че има много дружества фантоми, дружества зомбита и натиска върху финансовата устойчивост. Ние смятаме, че тези въпроси трябва да бъдат надлежно решавани от председателя на Европейската Централна банка и от двамата членове на изпълнителния съвет, за които ще гласуваме, те ще получат нашата подкрепа, защото много ни впечатлиха. Но искам да припомня един коментар от госпожа Шнабел по време на нейното изслушване. Тя каза нещо за хората, които разбират какво става всъщност. Аз протестирах срещу начина по който се изказа и тя реагира много положително и каза, че наистина това, което говори Европейската Централна банка, трябва да бъде направено по-разбираемо за средностатистическия гражданин. Благодаря сега за Обединената европейска левица господин Жозе Гожмал за една минута. Благодаря ви, госпожо председател. Когато Марио Драги бе председател на ЕЦБ, бяха положени огромни усилия за стабилизиране на паричната политика, но растежът беше ограничен и все още в политиката има рискове, които не могат да бъдат пренебрегнати. Ние запитахме новоназначаваните сега членове дали са съгласни с тази политика, особено по отношение на бюджетните инструменти. Искахме да знаем какво мислят те за това Европейската Централна банка да работи повече за създаване на работни места, за ограничаване на нестабилността, вместо само да се занимава с инфлация. Какво мислят за това ЕЦБ да помага повече борбата с промените в климата и така нататък? Поне на нас, отговорите на Флавио Панета ни се сториха убедителни и за това ще гласуваме за него. Госпожа Шнабел не отговори убедително, обаче не смятаме, че даде достатъчно повод да гласуваме против нея, защото, както и други колеги споменаха, в изпълнителния съвет на банката имаме проблеми с равновесието на двата пола. Ние в края на краищата трябва да имаме предвид, че всеки член на изпълнителния съвет носи своя лична отговорност. Председателят, благодаря. Сега от името на необвързаните господин Фабио Масимо Касталдо но не го виждам в залата, поради което ще дадем думата на господин Стефан Бергер от НП за две минути. Благодаря, госпожо председател, господин еврокомисар. Аз също искам тук на първо място да поздравя господ Шнабел и господин Панета, да им пожелая лека ръка. Е, цяла Европа внимателно следи новите назначения в ЕЦБ и трябва да използваме този момент, за да кажем някои неща. От години живеем в етап на изключително либерална парична политика политика и увеличаване на паричната маса. И като ви погледнем резултатите, виждаме, че паричната политика на ЕЦБ прокарва един синур на неравенство през Европа. Не всички дружества са акционерни. Има много дружества, които са на спестители и те, е, техните пари се тупят. Политиката на банката се опита да реши своите е, проблеми на гърба на спестителите. И наистина независимостта на ЕЦП е више благо и за това апелирам новите личности, които ще бъдат избрани, които ЕНП подкрепя, да издигнат своя глас в ръководството на ЕЦБ с тези аргументи. Може би е добре да започнем е, дебат по темата дали тези 2% инфлация са уместни и дали трябва да бъдат постигнати на всяка цена. Тоест, надявам се, че настоящите персонални промени ще вървят ръка за ръка с дебат за промени на курса на ЕЦБ е и желая на добър час на всички участници в този процес. Благодаря. Сега ще чуем Господин Педро Маркес, две минути. Микрофон за оратора, моля. Микрофон за оратора. Благодаря ви, госпожо председател, господин комисар. Нови политически цикъл вече се развива ние видяхме, че са определени нови цели за Европа. Сега е момента да се постигат резултати и се надяваме, че ЕЦБ и управителния съвет ще имат своята роля за постигане на европейските приоритети. Ние трябва да вървим напред, включително и що се отнася до реформите. Не може да разчитаме на удължаването на този економически цикъл без да правим нещо. Не можем да разчитаме единствено и само на паричната политика. Тя е много важна, но не е достатъчна. Имаме нужда от силен инвестиционен план. Трябва да изградим бюджет за стабилизирането. Нещо, което ни е необходимо за сложните моменти, които неизбежно в някакъв момент ще настъпят. Това се отнася и до климата, и до економика, до социалното сближаване. ЦБ има важна роля. Трябва да анализираме мандата, като отчитаме съвременните европейски приоритети, но също така ще искаме членовете на правителния съвет да носят отговорност за провеждането на паричната политика през следващия мандат, защото това ще доведе до положителна промяна. Ако имаме силна ЕЦБ, силен изпълнителен съвет, то тогава паричната политика ще ни позволи да се адаптираме към промените и динамиката в паричната сфера. Ние ще направим другото. Благодаря ви сега, господин Ернесто Утрасин от Зелените. За две минути заповядайте. Благодаря ви, госпожа председател. Неконвенционалните мерки на ЕЦБ позволиха Европа да се задържи на повърхността. Това позволи също така да се защити едината ни валута. Разбира се, имаше някои проблеми, защото някои от тези мерки бяха предмет на искове, отнесени до Европейския съд. Някои тези мерки Както видяхме, наистина бяха необходими, например, що се отнася до ситуацията с изкуствено раздутите цени на движимите имоти и други економически мехури. Разбира се, паричната политика е много важна за всички групи. Нека не забравяме, че тази политика е важна също така и от гледна точка на промяната на климата и определя на цената на въглеродните емисии. Ние смятаме, че много добре се представиха кандидатите по време на своите изслушвания и за това ние ги подкрепихме, но искаме да посочим, че не можем да продължим с практиката, когато се предлагат кандидати без да се отчита равенството на половете. Смятаме, че е оскърбително това, че на снимката на управителния съвет виждаме само една жена. Има жени, които са блестящи специалисти и те трябва да бъдат на първа линия на ръководни позиции в европейските институции, включително в Европейската централна банка. Искаме да има паритетни списъци на кандидати с гарантиран баланс между половете. Защото ако това не се случи, парламентът няма да бъде толкова благосклонен при одобряване на последващите кандидати. Така че това е нашето искане. Паритетни списъци. Благодаря ви. Сега дам думата на господин Ервежовен за две минути от независи... идентичност и демокрация. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, драги колеги. Аз разгледах професионалния опит и компетентността на двамата предлагани кандидати. Смятам, че няма никаква причина да им се противопоставим. Въпреки, че ние се противопоставяме на доста членове на този съвет. Искам обаче да взема отношение към от характеристиките на този съвет стагнация, независимо дали се придържаме към 2% годишна инфлация. Умножаване на биткоините и виртуалните валути. Намеса в социалната политика на държавите членки. Всичко това са нови въпроси. Живеем в един нов економически и паричен свят. Класическите монетарни теории се провалиха. Теориите на глобализма и на свободната търговия се провалиха навсякъде в света и това, което току-що направи изборът на Борис Джонсън, това, което се постигна с избора на Тръмп, ще се осъществи и в други държави членки. Смятам, че економическата националност отново ще излезе на дневен ред. Ще бъдем на прага на нов економически и политически ред. И затова искам да отправя един въпрос към своите колеги. Не трябва ли в съвета на ЕЦБ да има и професори и специалисти по цифрова економика? Не е ли желателно там да има членове, които да са специалисти по економическата политика, които знаят, че е, валутата е израз на суверенитет и оттам идва финансовата стабилност. Една валута не може да бъде трайна, ако самият свят не е траен и устойчив. Значи трябва да има в този съвет и специалисти по екология. Благодаря ви. Благодаря. Сега господин Мат Карти за една минута. E Благодаря. Ние знаем, че ЕЦБ следващата година ще представи стратегическата си финансова концепция. Обаче виждаме парадокса. Виждаме, че ЕЦБ провеждаше политиката на ограничителни економически мерки. ЕЦБ трябва да бъде анализирана – Имаме нужда от сериозен анализ на последиците от политиката на ЕЦП и влиянието на тази политика за хората в еврозоната най-вече, но не само. Видяхме, че ЕЦБ съдейства за това да забогатява едно много незначително младсинство от хора, а повечето хора да страдат. Необходимо е да има преки плащания за домакинствата и за други извими слове. Благодаря. Сега господин Касталди. Благодаря, госпожо председател. Драги колеги, искам да кажа нещо за господин Панета. И той представлява Италия като широко признат е, италиански финансов експерт. Той е добре познат и запознат с работата на ЕЦБ в Италия. Неговата дейност бе, е много добра. Напоследък работи в Европейския банков надзор и преживя и е наблюдавал най-тежките моменти от финансовата криза. Работи много професионално и коректно и винаги отстоява европейските интереси идва в много, отива в много важен момент във Франкфурт, така че тъй като в ръководството на банката може би ще има дебати, има важни е, задачи, освен съществуващите до сега. Обеден съм, че той винаги ще бъде на висотата, на която е работил до сега. Благодаря, казва председателят. Господин Роман Хайдер има думата. А, няма го. Пол, Пол Танк, извинявам се, казва председателката за две минути. Благодаря, госпожо председател. Добре дошли, господин комисар Джентилони. Понякога една, един образ казва повече от хиляда думи. Когато Лагард пусна в Твитър сним, първата си снимка с съвета на Европейската Централна банка, тя каза повече, отколкото всеки друг би могъл да каже. Луксозна обстановка, луксозен полилей, усмихнатата госпожа Лагард и около нея само мъже. Това наистина ли е 2019 година? Аз а, бих а, си помислил, че става дума за времената на Дегол. Като економист по образование зная, че мнозина от нас са свикнали навсякъде да преобладават мъже. Но тази снимка трябва да ни събуди. Значи призивът за равенство на половете е неотложен и засяга всички ни. Аз вярвам в това лично, но социалистите и демократите призовават а, съвета именно за това, когато има позиции, да дават по двама кандидати мъж и жена. Номинациите на Еврогрупата включваха само една жена. Там има повече от 90 членове. Ако съветът не усъвремени а, и не приспособи към 21 век своите процедури на издигане на кандидати, ние трябва да се противопоставим. Как ще вярваме на решения, взети от състав, който половината човечество е изключено? Как ще вярваме, че економиката ще се управлява добре, ако това се прави според законите на отдавна отминала епоха? Фабио Панета и госпожа Шнабел сега имат сериозна работа и те трябва да бъдат незабавно одобрени, за да преминат към действие. Благодаря сега господин Хайдер за две минути. Благодаря, госпожо председател. ЕЦБ е, разширява редиците си и от позиция на госпожа Лагар това е съвсем понятно, защото вече става ясно колко пагубна е нисколихвената политика в цяла Европа. Е, спестителите са е, изцяло ощетени докато недвижимите имоти, цените на недвижимите е, имоти нарастват и всичко, цялата политика води до а, социални напрежения. Цената, стабили, стабилността на цените вече отдавна не е основна задача на ЕЦБ. А, то, на, на ДВР са финансовите спекулации правителствата. И тук се в досега винаги се е искало послушание. Особено за госпожа Шнабел, особено като се знае, че тримата и предшественици в ръководството на ЕЦБ от Германия напуснаха преждевременно, без, тъй като не са несъгласни с тази политика. Послушание и нещо друго. Това обаче ще бъде все така важно и в бъдеще, защото опита да се възползва, използва ЕЦБ за съвършено погрешна политика за климата е продължение на тъжната традиция и за госпожа Лагард. Интересите на гражданите е, вече не се вземат предвид. ЕЦБ това е, е група от лобисти. Всички вие хвалите госпожа е, Шнабел, а тя ще продължи тази политика в ощърп на гражданите. Жалко. Следващия оратор Евелин Рейгнер, три минути. Благодаря, госпожо председател, госпо, господин а, еврокомисар. Ние жените сме половината от работещите в света. Ние заслужаваме една решаваща функция, дали в ЕЦБ, е, ЕМА, ЕСПА, ЕИОПА или други финанс, европейски агенции, също да можем да кажем нашата дума Спомена се вече тази снимка на Кристин Лагарта с, сред мъжете членове на ръководството на ЕЦБ. Има умни, интелигентни и мъже, и жени на всички нива. Така че е, смесените екипи нека станат не изключение, а правило. Търсим устойчиви решения особено за, в, в помощ на нашата економика. Да се, искаме да се преборим с данъчните измами и да постигнем добра екологична политика. Така че, уважаеми мъже на всички нива, дайте път на жените. Виждате, господин еврокомисар, че в момента е, е процедурата за назначаване е слаба. Помогнете на нас в Европейския парламент да преразгледаме тази процедура. Господин Гунар Бек, минута и половина. Уважаема госпожо председател, драги колеги, в средата на ноември госпожа Шнабел по, през Твитър поиска от германските економисти да не критикуват ЕЦБ. Това подкопава а, политиката в подкрепа на еврото. Да, тя не признава чуждо мнение. Видни економи, дов... економисти доведоха ЕЦБ на практика до провал. Паричната и политика доведе до минимален растеж, огромна безработица и огромни данъци. Тя самата признава в прегледа си да финанс, финансова стабилност, че са допуснати грешки довели до кризи. Всичко това само за Герма, с германския спестител е струвало 650 милиарда евро загуби от лихви. Това ли са истините, които госпожа Шнабел не иска да, да чуе? Ние сме за борбата на идеи като най-добрия път към бъдещето. Господин Максимилиан Крах е следващия, който има думата час, а, извинявам се, минута и половина за изказване. Frau Präsidentin, Пожо председател, уважаеми колеги, с интерес и слушах преждеговорившите, особено колегата Бергер от НП, който обясни, че е имало два вида общества на акционерите и на, и на спестителите. Господин Панета ясно заяви, че правилата на ЕЦБ не отговарят на правилата за спасяване на Италия. Така е, но ние говорим за много различни економически школи. Както виждаме, съществуват различни економически структури който се радва на тези кандидатури, би трябвало да знае е, как мислят ЕНП. Господин Панета е чудесно подготвен, има академични е, степени и титли, за да спасява италянските интереси. Но защо госпожа Шнабел е, е предложена, която работи против германските спестители. Това е тайна на германското правителство. Колежке Регнер, тук говорим за пари и за качество и квалификации, а не за 50-50 мъже-жени може би вие, социалистите, предпочитате да делите баницата на две, вместо да говорите за, изказ... за интересите. Сега нямаме спонтанни изказвания от залата. Господин Чентилони. Благодаря ви, госпожо председател. Преди да приключим, мисля си, че е уместно да благодарим на Бенуа Каре за работата му през последните 8 години като член на управителния съвет на ЕЦБ. Също така сме много благодарни на госпожа Спин Аучлегер за нейния принос, също така като член на изпълнителния съвет на ЕЦБ и също така за нейната роля при оформянето на европейско Европейския банков надзор. Както вие знаете, Европейската комисия не участва в процеса на назначаването. И независимо от това, ние приветстваме двамата нови членове на изпълнителния съвет, тяхната квалификация и споделяме ангажираността на Европейския парламент, заявена от няколко депутати, с по подходящи мерки за равновесие, баланс между половете в Европейска централна банка и в всички наши органи. С голям интерес винаги се вслушваме в това, което ни каза специалистите по макроекономика и парична политика. Позволете ми да кажа следното. През последните години бремето на това да бъде стимулирана европейската економика, беше несъразмерно дадено на паричната политика при по-балансирано съчетание на економическата и паричната политика, това би било по-успешно. Всъщност, данъчно бюджетната, паричната политика може да позволи да, да повиши инфлационните очаквания чрез повишаване на търсенето. Госпожа Лагард също подчерта това съвсем наскоро пред Европейския парламент и съм абсолютно съгласен с нея. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви, уважаеми господа и дами евродепутати. Благодаря ви. Приключваме тези общи разисквания. Гласуването ще бъде утре. И сега ще преминем към следващата точка в дневния ред. Става дума за обсъждане следствие на въпрос с искане за устен отговор. Справедливо данъчно облагане в дигитализираната и глобализирана економика. БЕПС 2. Можете да се изказвате е, в спонтанни изказвания, а можете и по традиционен ред, както и по електронен път е, да искате изказване с синя карта. Имате указанията за поставяне на тези искания. Сега давам думата на Ирене Тинали, която е докладчик. Госпожо председател, господин комисар, 200 милиарда е, долара според прогнозните оценки, това са резултатите от недоброто данъчно облагане. През 2016 година 40% от печалбите на дружествата са прехвърлени в данъчни оазиси. Такава е сумата всяка година. Това означава, че държавите губят огромни парични потоци, които могат да се използват за растящите нужди в образованието, здравеопазването, обществените услуги и пенсиите. Да не говорим за инвестициите в физическата и цифровата инфраструктура, за изравняване на възможностите на половете, за неща, които могат да дадат много повече възможности на хиляди, на милиони хора. Гражданите, потребителите и малките и средните предприятия плащат своя дял и ефективното им данъчно бреме някой път е 40% или повече, а много големи мултинационали не плащат данъци. Това не може да се търпи повече. Това положение не само създава социална несправедливост, а и изкривява пазара, създава условия за нелоялна конкуренция. Много говорим за изграждане на равни условия за участие на пазара. Обаче данъчното законодателство днес ни най-малко не води до такива равни условия. Да, искаме да възнаграждаваме ефективността и новаторството, но това трябва да става при данъчна уредба, която се прилага еднакво към всички. Затова ние приветстваме ангажимента на 135 страни, договарящи се в рамките на Организацията за економическо сътрудничество и развитие за решаване на този проблем. От името на комисията ЕКОН. Днес внасяме устен въпрос и проект на резолюция по темата и настойчиво призоваваме институциите и държавите членки да предприемат действия да постигнат съгласие за амбициозни стъпки за преодоляване на явлението. Искаме отговори на въпросите. Как възнамерява комисията да гарантира обща позиция на Европейския съюз в сегашните дискусии на международно ниво за предизвикателствата, създадени от цифровизацията на економиката? И второ, как възнамерява комисията да гарантира, защото продължаващите международни разговори по стълб 1 ще съответстват на предложенията и законодателството на Европейския съюз в тази област? И трето, как ще гарантира комисията изпълнението на резултатите от такова международно споразумение, ако въпреки съжалението ни до такова споразумение не се стигне на международно ниво, как комисията ще действа за да координира действията на държавите членки? Парламентът очаква комисията да действа активно. Европа може да играе активна роля в този дебат само ако сме единни, ако говорим с един глас. С тази инициатива парламентът възнамерява да изрази позицията си по два основни въпроса. Първо – Реформирането на разпределението на правата за събиране на данъци извън понятието физическо присъствие, за да включим всички големи фирми, които активно взаимодействат с потребители и купувачи чрез електронни платформи. И второ, да гарантираме недопускането на вредна данъчна конкуренция и на изтичането на данъци там, където те няма, т.е. на печалби, там, където те няма да бъдат облагани. Всъщност не можем да приемаме вече необлагането на огромни печалби. И искам в заключение, колеги, господин комисар, да кажа, че е крайно време да усъвременим своите данъчни правила. Да направим така, че дружествата да плащат дължимите данъци там, където извършват стопанската си дейност – не трябва да изграждаме стени около цифровата економика, но трябва да посегнем на онези мултинационали, които намират все по-изобретателни начини да не плащат данъци. Това изкривява конкуренцията, лишава страните от суверенните им права да събират данъци, за да финансират публичните услуги и най-важното създава все повече неравенство и е, от, увеличава данъчната тежест върху не така подвижните дънакоплаци малките предприятия и гражданите. Нашите граждани искат данъчна справедливост. Време е да им дадем отговор. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо. Сега давам думата на господин Павло Джентилони от името на комисията. Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми депутати на Европейския парламент. Благодаря ви, госпожо Тинали, за това, че поставихте реформата на международната данчна уредба в центъра на дебата и дневния ред днес. Това е изключително важен въпрос за комисията, ЕКОН за комисията по данъци и за всички нас. Каквито и да са решенията, комисия защитава позицията на Европейския съюз. Важно е да се продължи работата успоредно по основните предизвикателства при модернизирането на международните норми за корпоративното данъчно облагане, включително и облагане без физическо присъствие. Това се отнася към първия стълб. Необходимо е да бъдат решени проблемите, свързани с прекомерната данъчна конкуренция. Това е стълб 2. За да се постигне едно всеобхватно глобално споразумение, трябва да се мери едно всеобхватно решение, което да обхваща различните бизнес модели, включително и предприятията, които оперират в юрисдикции без физически да са представени там. И също така да се коригират недостатъците при международната данъчна конкуренция и да се затворят вратичките и пропуските в международното законодателство. Нашата цел е да водим преговори за максимално добър резултат за държавите членки и Европейския съюз. Искам да ви уверя, че спецификата на единия пазар – ще бъде отчетена при всяко едно решение, което проистича от международните обсъждания. Винаги работим в интерес на европейските стопански субекти и европейските граждани. Затова целим да постигнем тази цел, без да се усложнява живота на стопанските субекти. Много е важно новите правила да са лесни за разбиране и прилагане – и да гарантират, че има допълнителни средства, които ще бъдат преразпределени сред нашите граждани в тяхна полза. Важно е да се работи по двата стълба, така че държавите членки да могат да взимат информирани решения. Предварителният резултат от нашия економически анализ по приходите за сега е доста положителен. Той показва, че като цяло Европейския съюз може да извлече полза от дейности по първия стълб и всички държави членки ще могат да извлекат полза от действия по втория стълб. Сега в момента ние искаме да получим данни по конкретните страни, за да можем да прецизираме економическия ни анализ. Ако се постигне глобално споразумение по двата стълба, Европейския съюз трябва да реши как точно ще се изпълняват тези решения на нивото на Европейския съюз. Ако не е постигнато споразумение или то е твърде ограничено, и това случи в 2020 година, е ясно, че има сериозна обосновка за това Европейския съюз да действа на нивото на Европейския съюз и комисията ще работи върху тази основа. Благодаря ви. Благодаря, господин еврокомисар. Сега от името на НП е господин Маркус Фербер. Две минути. Благодаря, госпожо председател, господин еврокомисар. Драги колеги, първо сърдечно благодарности, господин еврокомисар, за този ясно изразен ангажимент, който чухме току-що. Това е много важно от аз. Много неща, които които в миналия мандат бяха констатирани в различни заседания, трябва да намерят решение защо. И това е най-доброто решение е международното, защото особено в условията на цифровата економика и предизвикателства са международни и трябва да търсим да положим международно, международни усилия в тази посока. И за това се радвам, че е, държавите членки са активни, но се радваме, че и други юрисдикции, визирам специално САЩ, е, играят своята роля. Е, трябва да се разделим с идеята за физически съществуващи економически обекти. Вече живеем в цифрова епоха. Е, тук критериите са различни и много често данъчното законодателство в крайна сметка определя къде ще се установи една фирма. Много е важно но, е, както е ясно, всеки трябва да си напише домашното и да си поддържа е, е, собственото домакинство. В Европейския съюз провеждаме една несериозна конкуренция спрямо партньорите. Ясно трябва да посочим своите проблеми. И тук ролята на комисия трябва да поеме своята роля не само еврокомисарят отговарящ за конкуренцията, но и вие. Нека първо се отървем от собствените си данъчни убежища и тогава да водим преговори с други държави. Сега от името на социалистите и демократите господин Фернандес. Две минути. Благодаря ви, госпожо председател, господин комисар. Буквално преди минути обсъждахме паричната политика, провеждана от ЕЦБ. И не обсъждахме каква трябва да бъде политиката на другите централни банки и как трябва ЕЦБ да учи тези решения. Не говорихме за бягството на капитал. Не говорихме за нивото на паричните резерви в банките. И не говорихме за това, защото не успяхме да гарантираме европейски суверенитет. През 90-те години националните държави и техните централни банки не бяха в състояние да провеждат своята парична политика. И сега имаме една бюджетно-данъчна политика, която виждаме, че се използват големите транснационални корпорации. Те използват цената на трансферите, използват всички пропуски вратички в националните законодателства, за да не плащат данъци. И затова държавите нямат официалния суверенитет да провеждат необходимата фискална политика. Въпросът е как да възпроизведем успеха в паричната ни политика, така че той да стане успех и в нашата бюджетно-данъчна политика. Необходимо е да се въведат минимални прагове за корпоративното облагане трябва да бъдат общи норми и насока от страна на Европейската комисия под контрола на парламента, така че да се даде сигурност за гражданите, че данъците наистина не са оставени само на произвол на пазарите. Трябва да действа Европейския съюз, за да се отстоява нашата нашия суверенитет в бюджетно-финансова политика. И сега дам думата на господин Луис Галикано за 4 минути от групата Обнови Европа. Благодаря, госпожо председател. Наистина важно е да се постигат резултати. Миналата година в Испания 4 милиона евро не бяха са бяха платени от Фейсбук. Горе-долу от този порядък бяха данъците на Фейсбук и на другите големи фирми. Някои от тях платиха 3000 евро. Ако изчислим какви са техните приходи, ще видим, че това е капка в морето. За съжаление, ние виждаме, че това са само една малка част от многото примери за това как на транснационалната корпорация избягват плащането на данъците. Как да обясним, господин комисар, на малките и средни предприятия, на нашите граждани, че те трябва да плащат данъците, когато големите печеливши не ги плащат тези данъци? Когато виждаме, че няма с размерен данъчен принос от всички когато виждаме, че правилата не са еднакви за всички. Уважаеми колеги, това е едно от големите предизвикателства пред, Европ... пред Европейския съюз. Гражданите ни гледат и искат справедливо решение. Не можем да избегнем нито глобализацията, нито цифровизацията, но както вече казаха колеги, трябва да отговаряме на предизвикателствата на 21 век. Бюджетно-данъчната ни политика трябва да се адаптира към новата реалност. Трябва да се потърсят правила, така че регламентацията да е много повече свързана с генерирането на приходи, така че да се гарантира лоялна конкуренция между държавите и пазарите. И това трябва да бъде една глобална инициатива – Една изолирана държава не може да се бори с данъчното укриване и избягване от големите транснационални корпорации. Трябва да вървим напред. И не става дума само за това да говорим за данъчното облагане на цифровите фирми. Не. Трябва да се говори, да се работи по много повече. Първо трябва да се постигне едно глобално споразумение под егидата на ОИСР благодаря ви, господин комисар, за ваш ангажимент. Но, вие правилно казахте, ако ОСР в края на следващата година се окаже, че не може да действа, ние ще трябва да действаме и трябва да се ангажираме с такива действия. Трябва Европейския съюз най-малкото той да започне да действа. По този начин Европейския съюз ще има единен глас в този дебат в глобален мащаб и не можем да допуснем малките и средни предприятия да плащат повече данци, отколкото големите транснационални корпорации. Трябва да защитаваме нашите социални държави и това, с което се гордаем в Европа. Благодаря ви. Благодаря от името на политическата група на зелените. Свен, господин Свен Гиголд има 3 е, минути и половина. Благодаря, госпожо председател. От вече 20 години от както бях студент, се боря за международна данъчна справедливост, за правилата на глобализацията с минимални ставки, така че е, потърпевшите да не плащат по-високи данъци от печелившите и да имаме справедливост. И ми е много мъчно, че въпреки усилията на Европейската комисия за международно данъчно сътрудничество през, едва през последната година за първи път данъчната ставка на фирмите спада под 20%. И това не е защото малките фирми не плащат данъци, а защото големите международни корпорации успяват да се отърват от данъците и да не забравяме колко разрушително действие има това. Това е в ущърп на социалната пазарна економика. А именно, че всички на едни, в един пазар работят и е, търгуват при еднакви правила. Това е в разрез и с идеята на единия европейски пазар където оказва се в едни държави не се събира данък, а другите плащат високи данъци. Това поставя под въпрос легитим, легитимността на нашето тър... економическо сътрудничество. Европейските граждани отдавна не ни вярват, че ще се справим. Това е в ущърп на легитимността на нашите демократични институции, комисията и съвета, но и парламента, който винаги се е обявявал за друга политика. Да си кажем честно какво сме постигнали. Международно банковата тайна е ограничена, така че поне частни лица да не могат да изнасят парите си в Швейцария. Но с фирмите не сме постигнали нищо до сега има милиони фирми фантони, фантоми, където е, няма нищо на лице и въпреки това не се плащат данъци. Преговори на ниво ОИСР чудесно, но нека започнем с малките стъпки. Това, което приехме по времето на комисията Юнкер, БЕПС, и двете директиви са буквално осеяни с вратички. И до сега Търговията с недвижими имоти се оформя така, че нашите прекрасни правила не вършат никаква работа. За това е важно да въведем единни данъчни ставки е, и е жалко, че християн-демократите и някои либерали и до сега имат затруднения да подкрепят подобна идея. Нуждаем се от данъчна прозрачност. Австрийския парламент даде, е, предприе съответни стъпки. На ход е съвета. Благодаря, господин е, Гиголд. Сега за групата ИД господин Гунар Бек. Две минути. Благодаря, госпожо председател. Говори се е, за недостатъчно данъчно облага на концерните и това не винаги е неоснователно. Е, за това се говори за европейска политика, за цифров данък, за преодоляване на принципа на единодушие. Намерението е ясно. Създават се нови наднационални институции, е, и правила в ущърп на националните е, институции. Това е и в разрез с демокрацията. Съществуват се независими, създават се независими институции. ЕЦБ, съд, съдебни органи, които са независими от гражданите, от миграцията и от други политики. Второ, европейските данъчни закони изискват единодушие. За това е, парламента предпочита да не, да, да не се съобразяваме с член 113 от договора. В момента в Европейския съюз има най-високите данъци в ОИСР. Къде отиват парите за спасяване на банки и незаконната миграция? евро. Само Германия плаща стотици милиарди за едното и другите. Колеги, съвземете се. Гражданите искат повече демокрация и правова държава, а не фантазии за спасяването на света, което така и така не ни е по силите. Благодаря сега от името на ЕКАРЕ господин Бог, Богдан Ржонца за минута и 30 секунди. Е, е, пане комисажу. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар. Ако смятаме, че всички сме за борбата с данъчното укривателство и с агресивното данъчно планиране, за това можем да постигнем съгласие. Да, с тези неща се борим. Трябва обаче да търсим консенсус на международно равнище, който да е приемлив за повечето страни. Измененията, които ние ще внесем, наистина ще се отразят върху стопанствата, най-вече тези на развитите страни през едните години. Нуждаем се от опростени солидни решения, които стъпват върху задълбочен анализ. За съжаление обаче, действията ни не винаги са логични. Например, радваме се от създаването на така наречения втори стълб. Тук мислим за облагане а, на доходите от дейността в страната, в която тази дейност се извършва но действителността ще бъде различна. Дружествата ще бъдат поставени в такова положение, при което чуждестранен филиал може да се окаже получател на печалбата без оглед на това къде е извършена дейността. Ние е, смятаме, че трябва тук да се предвидят необходимите изключения, за да постигне целта си текста. Иначе той ще се окаже вреден за много страни. Трябва да бъдат отчитани интересите на всички. Благодаря ви. Сега от името на Обединената европейска левица давам думата на господин Козмал. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. А, смятам, че трябва да се спре това надпреварване в посока надолу, що се отнася до данъците. Това е приоритета, който подкрепят и данакоплаците, работниците. Виждаме, че това укриване на данъците пречи на публичните инвестиции в държавите членки. Виждаме, че някои държави и членки създават такива данъчни политики, че да привлекат повече данъчни приходи за сметка на други държави членки. Трябва да говорим за равнопоставеност, за недопускане на данъчна конкуренция, която не е лоялна. Това нарушава принципите, което виждаме, нарушава принципите на лоялната данъчна конкуренция. Някои корпорации успяват да избягват данъците, като използват тези методи. И е много разочароващо, че в текста няма пояснение на идеята за минималните данъчни нива да, разбира се, трябва да говорим за реални данъчни нива, защото не можем да се продължи тази игра дори с леко променени правила. Ясно е, че хората, които застават за тази резолюция, искат Европейския съюз да поеме инициатива на глобално ниво. Но може да се окаже, че ще се стигне в крайна сметка само до обичайните оправдания за това, че нищо не е било постигнато. Благодаря ви. Следващият ни оратор е господин Левтерис Николао Алванус. За минута и половина. Така нареченото справедливо данъчно облагане е част от един голям конфликт – когато говорим за облагане на приходите и печалбите на монополни групи или на големи фирми от трети страни. Търговията е, генерира големи печалби, например в зелената економика, при зелените инвестиции, в цифровата економика. Е, справедливото данъчно облагане е нещо като шега. Даже бюджета, предлаган от Европейската комисия, представлява разпределение на плячката. От това, което са платили в този бюджет, Малките и средни предприятия и европейските граждани. Големите предприятия плащат 7% от данъците, 93% от приходите е, в бюджета са от данъците на обикновените хора. Всъщност, е, тези мерки за облегчаване, които се ползват е, с лоша слава, по никакъв начин не облагодетелстват обикновените хора. В продължение на седмици, на месеци, на години се създават все по-благоприятни условия за Онези, които печелят много, това е трайна политика на новото гръцко правителство. Изместват се ползите към големия капитал. Необходимо е да се откажем вече от несправедливите косвени данъци. Благодаря. Госпожа Дьори, следващият ни оратор. Благодаря, госпожо председател. Трябва цифровите предприятия да плащат това, което са длъжни да платят. И това вежи за Google и Netflix и Facebook. Те не могат да плащат дребни суми. Става дума за намиране на международно решение. Виждаме, че ОИСР е неподходящия форум, за да се постигне тази цел. Трябва да се възприеме този подход. В момента има много данъци, които би трябвало да събират точно държавите на ОИСР. Има още нещо, което е обезпокоително. Може да се окаже, че държавите членки на ОИСР да въведат минимални данъчни ставки, защото те ще се опасяват, че тези фирми ще си тръгнат от територията на държавите, но и сред трябва да се оптимизират мерките. Не може да се борим за това, кой е най-ефтин от гледна точка на данъци, защото това няма да ни направи по-конкурентоспособни, особено що се отнася до трети държави. И що се отнася до задълженията, според мен се предлагат погрешни решения. Първо трябва да се анализира задълбочено предложението на ОИСР и само след това евентуално да се предложи нещо друго. За съжаление, в текст се говори за по-голямо монетизиране в Европейския съюз. Но ние все още не можем да сме сигурни в това, че няма да има отрицателни последици за европейските дружества. Нека да отчетем това, че не можем да ослабим позиции на европейските дружества. Една минута. Господин Палтанг, имате една минута. Благодаря много, госпожо председател ще говоря холандци. Най-големите фирми в света, като Google, Facebook и така нататък, печелят милиарди без да плащат данъци. За това е съвсем естествено в партии, като тази, която представлявам, да настояват за мерки за е, честно данъчно облагане, но веднага пък господин Тръмп заплашва с е, търговски санкции, което е вмешателство в нашето управление и демокрация. Затова е важно ОИСР да постигне резултати. Настоящата система е безнадежно оцеряла и е, държавите членки се конкурират с по-низките си данъци. Не трябва да се поддаваме на, американския натиск, трябва да имаме европейски данъци за крупните фирми. Ние трябва да прокараме нашата позиция. Ако Париж, Хага, Берлин работят заедно за напредък в преговорите, и след това и намалят собствените си данъци. Това е просто лицемерие. Сега давам думата на господин Дагош Пасларо. Мулцумеск, дамна președинте, Благодаря, госпожо председател. Ще се изкажа на румански. Господин комисар Джентилони, госпожо председател, госпожо докладчик, това е един много важен дебат – Бих желал да се спра на въпроса, поглеждайки към него от друг ъгъл. Но разбира се, изводът ми ще бъде точно същият, както и на другите колеги. Тази резолюция трябва да бъде подкрепена. Нашата цел тази вечер не е да третираме мултинационалните дружества като врагове на народа. Не трябва да започваме война с тях. Но на общо европейско ниво, както и в страните от Организацията за економическо сътрудничество и развитие, битува усещането, че суми в много големи размери, които подлежат на данъчно облагане, се губят поради преместването на печалбите от една страна в друга. И е, това е, е виждане, което е широко разпространено сред обществените мнения на държавите членки на ОИСР. Все повече го чуваме от различни източници. Става дума за етичен проблем – свързан с поведението на мултинационалите, но също така стои проблем с конкуренцията, защото тези дружества използват нашата нормативна уредба, която не е достатъчно ефикасна. Същевременно съществуват проблеми във всяка държава членка с качеството на данъчната администрация, качеството на нейната дейност. Проблеми има и с компетенциите на данъчните администрации – Значи трябва да има две предложения. Първо, да не се ерозира данъчната основа и второ, да се а, преработят правилата за разпределение на правата за събиране на данъците. Това може да стане само при наличието на добра нормативна уредба. Пак повтарям, не говорим за война с мултинационалите. За това непременно да ги накараме да плащат много повече. Напротив, имаме нужда от система, която да не поставя в неблагоприятно положение никого и е, която да пречи на изграждането на условия за неблагоприятна данъчна конкуренция между държавите членки. Тя трябва да е упростена система, предвидима система и да позволява на пазара да се развива, а не да го спъва. Благодаря ви. Думата има господин Ернест Уртасун за две минути. Е, Благодаря, госпожо председател. Приветстваме този дебат. Резолюцията, която ще бъде прият от парламента тази седмица. Въпросът е как да отговорим на предизвикателствата, проистичащи от глобализация, цифровизация. Трябва да гарантираме това, че цифровите гиганти – трябва да плащат наистина това, което дължат като данъци. В момента тази ситуация не е постигната. Не можем да използваме правилата от 20 века към ситуацията, която виждаме днес. Вие виждаме, че е, корпорациите прехвърлят печалбите между две независими дружества – и това се използва от големите транснационални корпорации за избягване на данъците. ОИСР започна да признава това, че тези корпорации са глобални субекти и съответно трябва да плащат данъците. Обаче в съвета беше блокирано първото предложение в насока облагане с данъци на подобни корпорации. И след това имаше и второ блокиране. Европейския съюз трябва да говори с един глас и ние трябва максимално добро споразумение, а не стремеж да се намери най-малкият общ знаменател. Очакванията на гражданите за справедливо облагане на транснационалните корпорации са много високи. И ако това не се постигне, това ще увреди репутацията на данчните режими. Затова призоваваме към съвместни усилия, за да може тези международни усилия да бъдат успешни. Господин Мат Карти, заповядайте за минута и половина. Благодаря, както преждеговорившите вече казаха, има много положителни моменти в предложението на ОИСР. Да не говорим, че най-сетно организацията признава колко важно е да прилагаме правилни данъчни принципи, но има и поводи за критика. Има въпроси, които са изключени от процеса и анализа на провеждащите кампании за данъци всъщност показва, че може само да спечелят данъчните обежища. Но е, и всъщност слона в помещението е позицията на САЩ, която поставя нещата на крайно нестабилна основа всичко, което се прави, ще доведе до сериозна промяна. Нуждаем се от по стабилна и устойчива система. Аз настоявам пред нашето собствено правителство да предяви е, конкретни данъчни изисквания към фирмите от Силициевата долина при нас. Така че всъщност това, което се прави, е, трябва да доведе до нова промишлена стратегия. Нуждаем се е, неизбежно далечно от промяна на сегашната порочна система и това трябва да бъде осъзнато така, че онези, които работят, да получават адекватно възнаграждение. Сега госпожа Пилар де Кастио Вера за две минути. Благодаря ви, госпожо председател, господин комисар, уважаеми колеги. Днес цифровите технологии вече не са само технология. Те станаха основа на всички новаторски, конкурентоспособни економически сектори. Ние виждаме това в реалността. Това се относи до енергетиката, промишлеността, туризма, е, туризма и много други сектори. В този смисъл сегашната финансова и система, системата за данчно облагане вече много е изостана от реалността. Има много цифрови дружества, които имат много клиенти и генерират печалба в държави, в които физически не присъстват. Много от тези фирми извличат своите приходи от нематериални активи, докато данъчните ни системи са основани на това, което е била реалността в началото на миналия век. Тоест, абсолютно успешно е да се създаде, създаде нормативна уредба за данъчното облагане, като отчита много силно тази система принципите на конкуренцията, защото ще стигнем до една ситуация, в която не отговаряме на изискванията на цифровизацията, и глобализацията. Виждаме, че ОИСР води дебата за данчното облагане и е необходимо Европейския съюз да не губи основната си цел от погледа, а това е да бъде водеща. И това е нещо, което очакват европейските граждани от Европейския парламент, от съответните председателства на съвета и комисията. Сега думата има госпожа Аврора Лук от Социалистите демократите за една минута. Госпожо председател, господин комисар, драги колеги, всички чухме да се споменават различните данъчни скандали, през последните години Ликс направо ме плаши и за това няма да говоря за него. Но тези, които ни мамят, си играят с разликите между националните данъчни системи. Има една безкрайна данъчна и социална нелоялна конкуренция между европейските държави членки. Лоялна конкуренция е ефемизъм. Е, един колега каза да не възприемаме мултинационалите като врагове. Ние не ги възприемаме така. Искаме те да допринасят за това, което прави нашето общество, за да можем да го градим своето общество, да градим неговата социална политика и прочие е, е, на европейско ниво всяка година губим хиляда милиарда хиляда милиарда. Те биха ни били много полезни, е, за да финансираме, например, прехода към по-чисто общество, нещо, което не търпи отлагане. Та, целта е да направим нещо много просто. Предприятията да плащат данъци там, където извличат печалби и второ на световно ниво да има минимални размери на данъчно облагане. Въпросът е, че ще има хора, които ще се противопоставят на този проект, който е добър за всички ни. За това ние бихме искали с голямо мнозинство в парламента да замолим комисията да предприема решителни стъпки за работа по проекта. Благодаря много. Сега давам думата на Госпожа Енрике Хан. Уважаеми колеги, е, избягването на данъчно обягване само по себе си е скандал. Толкова хора в Европа поемат е, честно своята отговорност като накоплаци в офиса или в е, фирмата хората, които работят за общото благо. Отговорността трябва да поемат и международните концерни. Големи фирми не плащат коректно данъци и се използват от вратички. Въпросът е защо изобщо тези вратички съществуват. Ние политиците трябва да ги затворим. Нуждаем се от нов начин за справедливо данъчно облагане. Милиарди евро се губят поради данъчни несъвършенства. И аз приканвам следващата година германско, предстоящото германско председателство на съвета да предприеме необходимото. Най-сетне да заживеем в 21 век. Нуждаем се от общ общи решения вместо санкции и единоборство. Заедно с САЩ трябва да постигнем резултат. Нуждаем се от ефективна минимална данъчна ставка, и е, споразумение в рамките на ОИСР до края на 20-та година. Не успеем ли Европейския съюз трябва да поеме пионерска роля за справедливо данъчно облагане и справедливо разпределение на данъчното Време така ще постига социалната справедливост. Тя върви ръка за ръка с данъчна справедливост. Благодаря. Сега давам думата на Жуал Ферейра. Една минута. Благодаря, госпожо председател. Изчисленията показват, че транснационалните корпорации избягват данъци от порядъка на 500 милиарда долара всяка година. Тези средства биха могли да бъдат използвани от държавите, за да изпълняват своите, за, своите социални задължения, като намаляват данъците на онези, които реално работят. Това е което се случва в резултат от свободното движение на капитал, от слабените публични администрации, особено в данъчната сфера. Консолидираната корпоративна данъчна основа всъщност не служи за да се борим срещу измамите на транснационалните корпорации, които просто прехвърлят своите печалби към по-привлекателни данъчни юрисдикции. Всичко това, което в момента съществува като правила, просто позволява да се улесни данъчното криване на избягване. Благодаря. За две минути госпожа Талер. Уважаема госпожо председател, господин еврокомисар, драги колеги, Пазарът никога не е чакал администрацията да създаде подходящи условия за неговото развитие и това ни поставя пред предизвикателства. Това обстоятелство отваря пробойни в законите и фирмите, които работят в, особено в сферата на цифровизацията, си позволяват да под, заемат доминиращи позиции, докато малките производители поема цялото време на данъците. Аз самата от 12 години се занимавам с бизнес и прекрасно разбирам ситуацията. То тази резолюция е много важна стъпка по пътя на преговорите в ОИСР. И е, няма да се уморя да повтарям едно. Да премахнем тази, да преодолеем тази, тези стари представи за физическо предприятие. Трябва да създадем данъци, които позволяват данъчно облагане при източника, независимо къде. Защото идните години няма да намалят дигитализацията Подкрепям инициативата на парламента и ще подкрепя и резолюцията. Благодаря, казва председателката господин Марек Белка. Една минута. Thank you. They say only two things in life are certain. Казват, че в живота са сигурни само две неща – данъците и смъртта. Скандали като книжата от Панама – и LuxLeaks показаха колко е вярна първата част на тази поговорка. Не е изненадващо, че цифровите групи като Facebook, Google и Apple ще бъдат най-засегнати от действията, предложени от ОИСР. Но Съединените щати не трябва да възприемат двата стълба като атака срещу тях. Ние трябва да работим заедно на международно ниво. За да стане това, е, Съединените щати трябва да разберат, че данъците трябва да се плащат там, където се генерира стойността. Те не трябва да бъдат укривани, не трябва да бъдат избягвани. В Европейския съюз нашите обичайни и също трябва да действат по общите правила и трябва да говорим с един глас в международните преговори. Ако до края на 2020 година международните преговори не се увенчаят с успех, ние като парламент приканваме Урсула фон дер Лайен да предложи общо европейско решение за справяне с проблема. Благодаря, господин Белка. Давам думата на госпожа Евелин Регнер за една минута и 30. Благодаря, уважаеми господин еврокомисар. Като говорим за партньори, започваме с БЕПС 2. Най-сетне сме 21 век. Крайно време защото данъци, данъци се финансират а, а, се финансира общото благо, училища и инфраструктура. И мисля, че фирмите трябва да се гордеят със своя принос. Данъците се трябва да се плащат а, там, където се създават а, съответно стойностите и толкова. Фейсбук и Google трябва да се примерят с това. Фейсбук, в, въпреки огромните си приходи, няма никакви данъци в Австрия. И а, то тук следват фест и редица други концерни. Това е нечестно, това е вредно и най-сетне трябва да се преустанови. Едно е ясно – за да действа БЕПС-2, трябва да имаме прозрачност, да е ясно къде концерните плащат или не. Дори да отстъпим за малко, не трябва да се отлагаме и да не, да не подаваме на финансови блокади. Австрия в Националното събрание, Донта Камера, най-сетне прие едно предложение на социал-демократите да се откаже от блокадата, наложена от правителството за това. Нека следващото харватско председателство на съвета се заеме сериозно въпроса. А ние с Европейския парламент трябва да въведем минимална ставка от Данъчна ставка 18%. Само така ще сложим край на дъмпинга надолу. Благодаря, господин Госпожа Маргарита Маркес, една минута. Ще говоря на португалски. Ще. Госпожо председател, господин комисар Джентилони, в съвета, когато отговаряме на действията на ОИСР, всъщност можем да отговорим на предизвикателствата пред данъчните ни системи и цифровизацията. Що се отнася до данъчните постъпления, трябва да кажем, че ще се промени изчисляването на данъчната основа. Започваме да движим нещата и тук, бавно, но започваме. Минимална данъчна основа във всяка юрисдикция, особено в цифровата епоха, е нещо, което приветстваме. Надяваме се съветът да отбележи напредък, що се отнася до данъчната основа за дружествата. Държавите членки трябва да направят така, че преговорите да се направят съвместно. И накрая да се надяваме да стигнем до съгласие през 2020 година по време на германското председателство. Такова едно съгласие ще е изключително важно за да има по-голяма данъчна справедливост и социална справедливост по света и в Европа. Благодаря. И аз ви благодаря. Яко пърши глас, забиже пан посел Тудор Чуходаро. Започваме с спонтанните изказвания. Господин Чударо. Една минута. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Аз мисля, че е, фиска отговаря за парите и е, данъчната политика в крайна сметка се отнася до всички нас. Всички ние и тези, които стоим е, тук в момента или седим в залата, плащаме данъци. Но някои от много националните, мултинационалните компании не плащат. И Призовавам и мултинационалните компании да плащат коректно своите данъци. Само така ще можем да вървим напред. Благодаря. Двама колеги още са се записали в спонтанните изказвания. Господин Чиходаро. Uh, Мистер okay. Кетхер. Uh, е, господин Кепеян. Uh, Благодаря. Има много тревожни въпроси, но основното е, че Европейския съюз работи едностранно по препоръките. Идеята е, че ние можем да имаме справедливо световно данъчно облагане, без да ангажираме останалия свят в тези преговори, е абсурдна. Ние трябва да напомним и на нашите конкуренти, че те трябва да инвестират в Европейския съюз, да ги насърчаваме, защото Европейския съюз трудно се конкурира с останалите в една цифрова економика, която е глобална. Много от тези идеи започнаха в Европа и след това процъфтяха по цял свят, но ние трябва да работим с САЩ, с големите си търговски партньори. Трябва да насърчаваме многостранния подход и назначаването на работа на европейски граждани. Благодаря. Комисарят Джентилони ще бъде последния оратор. Благодаря, председателю. Тази вечер говорихме по тема, която през едните години ще е изключително важна за Съюза, както и за устойчивостта на единния пазар и социалният модел – Поради тази причина смятам, че дебата беше много полезен. Два елемента ще засегна само. Първият е следният. Вашата подкрепа, подкрепата от страна на Европейския парламент, ще бъде изключително важна през едните години. Наистина изключително важна. Ако искаме да направим така, че да има истински реформи. На второ място Европейската комисия работи за това да има обща позиция на масата на ОИСР. Трябва да си сътрудничим с председателството, тъй като чисто формално те водят тези дебати и мисля, че ще имаме отлично сътрудничество с хърватското и след това с германското председателство. Ние държим да се стигне до глобално решение. Не е нещо, което правим без да сме убедени в него. Напротив, много трудни, трудности срещат всички многостранни преговори по настоящем, но за нас това е нещо задължително. Но има и альтернативи. Казах го и по-рано. Председателката на комисията ми даде задача да работя по това всеобщо решение на ОИСР с всички инструменти и ако това не е възможно, да намерим европейския път. Ще имаме нужда от силно сътрудничество. Парламентът и комисията. Благодаря. Okay, yeah. Благодаря, господин комисар. И така приключихме с разискванията по тази тема. Е, има и е, подадено искане за резолюция, която ще бъде гласувана е, в среда. Тъй като част от колегите, които са се записали за следващата тема, все още не са в залата, прекъсваме за няколко минути заседанието.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 И така, преминаваме към следващата точка от дневния ред. Доклада на госпожа Реджименти макрофинансова помощ за Хашемитското кралство Йордания. Ще дадем първо думата на докладчика. Госпожа Луиза Реджименти. Добър вечер, господин председател, уважаеми колеги, господин комисар. Да вземеш думата в тази изключителна зала като докладчик по тази важна тема е голяма чест за мен. Изключително съм удовлетворена от това, което се случи в комисията Инте, единодушното гласуване по моя доклад. С този доклад казах, че трябва да се отпусне трети транш от макрофинансова помощ от 500 милиона евро на Хашемитско кралство Йордания. За да се стигне до тази сума, трябваше много внимателно да се види какво е економическото и социално положение на Йордания и да се вземат преди предвид изключителните усилия на тази страна, свързани с приема на беженци и борбата срещу ислямския тероризъм, както и предишните е, договори е, с Европейския съюз. Направи се анализ за изпълнението на предишните програми, на макрофинансовата помощ и се стигна до извода, че средствата, които са отпуснати под формата на заеми, дългосрочни, с ниски лихви, са дали възможност да се запази макроекономическата стабилност на страната и са дали всъщност много добро положително социално въздействие. Тези програми са изпълнени ефективно и ефикасно в координация с юрданските власти. Растежът обаче е нисък, има спад и на инвестициите. Затова на 11 юли 2019 година йорданските власти поискаха допълнителни средства от Европейския съюз, за да се изправят пред нуждите е, на тя, своята страна от средства за финансиране и за бюджета, за да може да не се стигне до нестабилност, която може да се дължи на факта, че в Йордания има огромен брой беженци от Сирия. На 6 септември 2019 година Европейската комисия прие програма за трета програма за финансиране на Йордания до 500 милиона евро. Имайки предвид усилията на страната, що се отнася до миграционната криза, борбата с тероризма и отбелязвайки изключителното развитие, пазването на човешките права и развитията, този заем е, има добавена стойност за Европейския съюз. Това е една страна, която е близо до нас от геополитическо значение и така ще й помогнем да реши свои економически и социални проблеми. Сирийския конфликт има отрицателно економическо въздействие върху Йордания. Има прекъсване на регионалната търговия, намаляване на постъпленията от туризма, влушаване на доверието на инвеститорите и намаляване на притока на капитали в целия регион натискът върху обществените услуги в Йордания, особено що се отнася до здравеопазването, образованието и така нататък, много трудно може да бъде удържана от страната. Трябва да признаем, че тази страна полага огромни усилия за да гарантира достоен прием на бежанците, които живеят в градовете на тази страна и независимо от огромните трудности, на тях се дава достъп до обществено здравоопазване на съвсем достъпни цени, както и достъп до пазара на труда. Освен това смятам, че трябва да кажем, че усилията на Йордания в борбата срещу ислямския тероризъм е, са извинете, изключително важни. Те са приоритет за Европейския съюз и държавите членки. Йордания е стратегически партньор на Европейския съюз, особено що се отнася до борбата с търговията или трафика на хора и търговията с оръжие. Съответните компетентни органи работят заедно с Европол, за да се борят с тероризма. Кралство Йордания продължава да гарантира демократичните принципи в страната, да насърчава мирното съвместно съществуване на различни вероисповедания и прави изключително стъпки напред социална гледна точка за гарантиране правата на човека и най-вече на жените и защитата на малолетните. Има постоянно либерализиране на съответните пазари и затова присъствието на външен партньор, който е стабилен, е един мотив, който гарантира и европейските предприятия там. Така се дава възможност за повече инвестиции в страната. Тук трябва да повторя, че е изключително важно финансовата подкрепа, която се отпуска, да бъде насочена към конкретни инвестиции за предприемачите и съответните проекти в страната. Необходимо е също така да се гарантира с всички инструменти, с които разполагаме, адекватен контрол на средствата, за да сме сигурни, че има прозрачно използване и коректно използване на този заем. Смятам, че е важно да покажем с тази помощ, че подкрепяме ние, Европейския съюз, една страна като Йордания. Силно се надявам тези средства да бъдат отпуснати в кратки срокове. Надявам се гласуването утре да даде възможност да се отпусне тази финансова подкрепа на Хашемитското кралство Йордания. Благодаря. Благодаря, госпожо докладчик. Вие всъщност говорихте с минута и 30 секунди повече, е, така че за заключителни думи ще имате не повече от 20-30 секунди. Господин комисарят има думата. Благодаря, господин председател. Позволете ми е, да благодаря е, на е, докладчика на госпожа Реджименти за изключително качествената работа по тази тема. Благодаря и на Комисията по бюджета, както и на Комисията по външни работи за помощта. Да, от 2011 година йорданската е, економика е силно засегната е, в регионален план поради кризата в Ирак и в Сирия. Економическите шокове е, и някои структурни слабости, е, както и е, недостатъчната е, конкуренция на пазара е, допринасят за влушаване на ситуацията. Е, това води до допълнителен натиск върху публичните финанси. Повече от 1 милион и 300 хиляди сирийски беженци са приютени в Йордания те намират там подслон. Това естествено всичко се отразява както на е, финансите, така и на публичните услуги и на инфраструктурата на страната. И е, за да запазим макроекономическата е, и макрофинансовата стабилност, ние помагаме на Йордания. На 6 септември комисията прие предложение за макрофинансова помощ за Йордания в размер на 500 милиона евро под формата на заеми. Програмите за макрофинансова помощ до този момент се развиваха успешно и помогнаха на Йордания да засили своята стабилност както и да насърчи е, необходимите структурни реформи, за да е, се създаде необходимата устойчивост на економиката. Международните усилия са необходими е, по отношение на Йордания. Естествено, тази помощ не е безусловна. Тя е в основата и на е, меморандума за разбирателство. Там са уредени е, основните елементи от осъществяването на помощта. Е, ние поемаме ангажимента да подпомагаме най-вече сложната економическа ситуация в Йордания която е изправена пред много предизвикателства по отношение на пазара и на е, колебанията и нестабилността в страната. Европейския съюз от 2011 подкрепя Йордания и смята, че трябва да подкрепи всички граждани, които живеят в момента на нейна територия. Благодаря, господин е, комисар. И сега ще дам думата на представителя на е, християн-демократите, както и на представителя на Комисията за външни работи, е, господин Макалистър. Благодаря, господин председател, господин комисар. Радвам се, че мога да говоря по тази тема, както чухме е, и от докладчика, така и от вас, господин председател. Е, Йордания е изправена пред огромни предизвикателства. Фискалната стабилност отслабва. Страната понася големи трудности във връзка с големия беженски приток от Сирия, а съседи на Йордания са не само Сирия, но и Ирак. И Йордания страда много покрай събитията в региона. 1 милион и 300 хиляди сирийци е, намериха подслон в Йордания, която е, им оказва гостоприемства, независимо от това, че е, тежестта върху публичните финанси, публичните услуги и инфраструктурата се засилва невероятно много. Е, и затова а, ние отпускаме а, отново финансова помощ в размер на 500 милиона. Аз самият на 5 януари ще бъда в а, Йордания. А, мога да се съглася с вас, господин комисар. Европейския парламент трябва да подкрепи това предложение на Европейската комисия, за да помагаме и за напред на нашия партньор Йордания. Йордания заслужава това. Благодаря. Е, колегата Кощаш има думата. Костас Мавридес. Той не е тук. Следващият оратор, е, господин Черми. Благодаря, господин председател, господин комисар. От името на групата Обнови Европа трябва да подкрепим тази трета макрофинансова помощ за Йордания, защото е, ние сме на мнение, че тя ще допринесе за стабилността в страната. Освен това, трябва да напомним е, за политиката на съседство на Европейския съюз, която е много важна и за стабилността на нашите държави. Жалко е, че в този случай докладът е в ръцете на представител на Европейския парламент от крайната десница, но ние в Обнови Европа искаме да препотвърдим нашето отхвърляне по принцип на идеите на крайната десница и на евроскептиците, защото не виждаме никаква последователност. От една страна те подкрепят Башар Аласад, от друга страна те подкрепят тези, които са жертви на подобна политика. Благодаря. Благодаря ви. Господин Мариани има думата. Благодаря, господин председател. В самото начало искам да поздравя изключително високото качество на работата на колегата Реджименти, която представя своя доклад. Тя ясно казва как този конфликт в Сирия дезорганизира обществото в Йордания, което е изправено пред големи предизвикателства. Приема на палестински беженци, влиянието на мусулманските братия. Йордания е сред един от най-сериозните партньори в този регион. Трябва да се запази тази страна. Тя работи активно, за да развие туристическия си сектор. Руиза Режименти справо казва, че има голям економически ръст в Аман. Поне до момента имаше такъв. Защитавам винаги християните в този регион и мисля, че Кралство Йордания има отлично отношение към християните в страната. Нужно е да се помогне на иракските християни и да се намери място, където те да се построят нов живот. Тези 500 милиона, които ще дадем на заем на тази страна, ще помогнат на страната а, да излезе от една криза. От месеци е отворена границата с Сирия. Няма международен план за връщане на сирийските беженци в страната. Имаме възможност а, да подновим политиката в Близкия изток. Една стратегическа политика. Тя е нужна и всички сме за този доклад, който току-що бе представен. Мерси. Им рамен des е. Имаме една заявка от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 Европейския парламент, независимо от е, различията в е, политическите е, цветове, подкрепя предложението на комисията. На Йордания се нуждае от нашата помощ, от средствата, за да оцелява в тези трудни времена и ние трябва при всички положения да подкрепяме нашите партньори, които споделят нашите европейски ценности. Оценявам много високо доклада. Благодаря, господин комисар, имате думата. Uh, Благодаря ви, господин председател. Исках да подчертая факта, че съветът uh, вече е потвърдил че ще одобри позицията на Европейския парламент, ако тя бъде приета на първо четене веднага. С други думи, за по-малко от 4 месеца след представенето на предложението от страна на комисията, то ще може да бъде одобрено. Мисля, че това е наистина впечатляваща бързина. Разбира се, макрофинансовата помощ е особено важна за Йордания. Искам да благодаря на докладчика и на Европейския парламент. Благодаря. Докладчикът има дума. Е, Много ви благодаря на всички ви за изказванията, колеги. Благодаря най-вече на колегата лекар, защото и аз съм лекар. Успешно е тази помощ и тя мисля, че преодолява разделенията ни по политически линии. Надявам се да гласуваме единодушно утре, така както гласувахме в комисията Инта. Трябва да подчертая, че необходимостта да се гласува за по тази тема трябва да накара нашата зала да действа така, както диктува съвестта, да защитим интересите на държавите, които представляваме. Смятам, че за това е нужно да се гласува с за. Тази тема трябва да се гледа, на тази тема трябва да се гледа отвъд и над политическата идеология. Много често си измиват ръцете с моята група, а това не бива да е така. Благодаря ви. С това изказване приключихме с разискванията по темата. Гласуването ще бъде утре. И сега преминаваме към следващата точка по дневния ред. Едноминутни изказвания. Госпожа Бачкор има думата. Благодаря ви. През последните години наблюдаваме редица е, ограничения на е, правата на мълцинствата в Украина. Е, съгласно Венецианската комисия, препоръките, свързани с член 7 от правилника на комисията, не се спазват ще трябва при всички положения да се е, настоява от страна на европейските институции, най-вече Европейската комисия, за промяна на законодателството. Е, това е, на практика въжи и за е, проектозаконите, свързани с мълцинствата в Украина. Е, докато не се приемат е, е, необходимите законови текстове, смятам, че можем да замразим помощта, която оказваме на Украина. Е, нашите принципи и международните правила трябва да се спазват. Благодаря. Много, много благодаря от името на всички, господин комисар, за това, че толкова дълго останахте с нас днес вечерта. Господин е, Чиходаро има дума. Mulțumesc, doamnă președintă. Благодаря ви, господин председател. Шенгенското пространство е едно от най-важните постижения на Европейския съюз. Шенгенската система осигурява най-добрия стандарт при защитата на границите. Румъния изпълнява всички изисквания – Настоявам съветът да спре блокажа и да направи така, че Румъния да бъде приета в шенгенското пространство. На 8 юни 2011 година още това беше заявено. Румъния е готова да влезе в Шенген. От тогава минаха почти 10 години. Какво да кажа на моите сънародници? Че ние все още трябва да се молим Румъния да бъде пусната в Шенген. Надявам се това да стане максимално бързо, защото Румъния има право на това. Благодаря, господин Бенион. Благодаря, председателю. На 15 ноември Имаше протести срещу ужасяващите цени на петрола в Иран. Те се разпространиха. Започна кърваво потушаване, блокира се на 17 ноември интернет, за да не се разбере какъв е мащаба на протестите, както и кървавото му потушаване. Amnesty International казва, че над 300 души са убити, а пък други групи казват, че може и 1500 да са жертвите. Службата за правата на човека на ОНЕ казва, че им деца и жени са избити. Много са арестовани. Призовава Международната общност, Съвет за сигурност на ОНЕ да заклеми тези убийства и да поиска освобождаване на задържаните. Достъпа до интернет за всички трябва да бъде върнат и правата на онези, които са задържани. Иран трябва да изпълни задълженията си пред е, международното право и да спазва правата на хората мирно да протестират. Благодаря, господин Нико. Yeah. Uh, the EU is in deep crisis. Европ... Европейският съюз показа през последните месеци, че нещата не се развиват добре. Само с патетика нещата няма да се оправят. Нека да кажа какво мисля. Няма смисъл само да говорим. Трябва да е, правим нещо за мира, трябва да е, е, показваме, че не е необходимо да военизираме света около нас. Хората всъщност желаят повече поводи за радост. Разкъсаното разпределение. Пито сърце на Европа топти и в мен. Нико Семсрот. в бъдеще ще ви моля да не се явявате с шапка или друго покритие на главата, защото не отговаря на традициите и обичаите на, нашата, на нашия парламент. Госпожа Пирбака, скъпи колеги, искам да обърна вашето е, да насоча вашето внимание към един скандал, който засяга много от задморските европейци. Член 168 от ДФС гарантира защита на човешкото здраве. Като депутат, който представлява задморските територии. Аз настоявам да бъдат опазени правата на моите съграждани. Те не могат да бъдат неволни жертви на този скандал с клордекона, защото въздействието на клордекона е много добре познато и въпреки това 72 година 83-та година, 93-та декона се използва в тези територии. Мисля, че би трябвало антилските жертви да бъдат компенсирани. Благодаря колегата Терч. Добър ден на всички. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя Борис Джонсън, както и британския народ – с изборната победа. С консервативната партия ние сме работили заедно в групата на ЕКР. Много ми е мъчно, че британците си тръгват, защото сега повече от всякога те са необходими за реформата на Европейския съюз. Но аз ги поздравявам за това, че защитиха своите принципи, че не се оставиха да бъдат сплашени. Всъщност историята дава един огромен шанс. Би трябвало комисията и парламента сега да направят един подробен анализ, това, което не направиха през юни 2016 година. Да се запитат кои са дълбочините причини за един такъв резултат. Сега целият Европейски съюз има огромната възможност – да направи така, че други държави членки да не последват Обединеното кралство. Прекъснат е ораторът. Не може едно демократично правителство да бъде заклеймявано, не може да се посяга на субсидиарността. Ораторът е прекъснат. Колега, Трябва и да се съобразявате с регламента на изказванията. Е, госпожа Конечна е следващият. Благодаря. Господин председателю, господин комисар, Сумонодобивната индустрия постоянно говори с Европейската комисия, заявява, че има криза. Европейската комисия казва, всички мерки са взети да се обърне тенденцията, но реалността е съвсем друга. Фирмите намаляват своето производство, трябва да освобождават работници, дори смятат да прекратят дейността си. В Краков едно голямо предприятие спря да работи, това са 1300 работни места. Татра Стил също предприема мерки, които ще струват 3000 работни места. Кошича Словакия US Steel 2500 работни места. Европейския съюз говори за екологично производство на стомана но в същото време има отворени квоти за така наречената мръсна стомана от трети страни. Какво ще направи новата комисия, за да помогне? Благодаря. Господин Свер има думата. Господин председател, е, има е, един въпрос, който тревожи много е, членове на Европейския парламент, а именно ситуацията по отношение на правата на човека във връзка с е, е, потушаването на протестите в е, Иран на 15 ноември. 500 души бяха убити, 1200 бяха ранени. Много често се съобщават умишлено други цифри. Сред е, е, убитите и ранените има е, и жени, майки с деца, малолетни. Призовавам Европейския съюз и Обединените нации да изпълнят пратят колкото е възможно по-бързо мисия в Ирак. А сега давам думата на следващия оратор. Гарсия Дел Бланко. Благодаря. В Европа огромен брой хора живеят на улицата и това не е някакво временно състояние в моята страна повече от половината от тях вече повече от 3 години са на улицата. Това е положение, което засяга все повече и повече граждани. Те живеят по улиците. Уважаеми колеги, ние ги виждаме пред вратите на парламента в Брюксел и трябва да се срамуваме от това. Нашето задължение е да предприемем действие Както говорихме при социалния стълб, ние разполагаме с инструменти. Ето държава членка като Финландия показва, че може да се действа далеч по-ефикасно. Трябва да формулираме препоръки към държавите членки, които да стигнат до местните и регионални власти. Ние можем и трябва да действаме. Колегата Профичейн. You, Благодаря, господин председателю. Това ще бъде, може би, последната ми възможност да говоря тук от името на Северо-Запада в Англия. Аз ли, на мен ли дадахте името? Може ли отново да започна, тъй като не си видях името? Yeah, you can start again. You, може да започнете отново. Да, това може би е последната ми възможност да говоря тук от името на северо-запада на Англия. Благодаря на Европейския съюз за това, че ни защити, когато никой не ни защитаваше. Дадахте ни спасителна мрежа, когато никой не ни помагаше. Свързахте ни с света, разширихте хоризонтите ни, инвестирахте в нас, дадаха ни а, всичко и, и сестри, и лекари, и автобуси, дадахте различни възможности, защитавате ни когато в Северо-Запада нямаше възможност и вие повярвахте в нас. Ние ви благодарим. Това не е краят. Северо-Западна Англия иска да живее в една отворена, открита, толерантна страна, която работи с съседите. И наистина ме боли сърцето от това, че трябва да напуснем Съюза. Благодаря. Франческо Реро.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 дори и връчват билет за връщане в Лас Палмас. В страната тя вече е персона на грата. Предприяти са множество опити да бъде преследвана, да бъде репресирана. Трябва да се прекратят с тези издевателства над борците за правата на човека. Госпожа Кристин Андерсен. Благодаря. В навечерието на коледа сме празника на любовта, най-хубавия най празник в годината. И затова е, желая на всички благословена коледа и здраве, щастие, успех през новата година. Тази година изпращам моите специални коледни пожелания и поздрави на британските граждани. Благодаря ви, е, че ни показахте как да се отърсим от тиранията на Европейския съюз и от неговата бюрокрация. I wish you a merry Brexit. May you finally be free. I applaud the British people. Поздравявам британските граждани. Господин Кънев има думата. Благодаря, господин председател. Въпросът пред нас е може ли да има справедлив преход там, където няма справедливост? Днес град Перник в България е без вода. 130 хиляди души очакват Коледа с няколко часа негодна за пиене вода на ден. над половин милиард беше изхарчен за язовирите в българя а се оказа че питейната вода която е право на всеки европейски гражданин се използва безконтролно за индустриални нужди. това е тежък пример за политическа корупция. това е всъщност цената на политическата корупция. а преди броени дни главният прокурор в чийто седемгодишен мандат няма нито едно повдигнато обвинение за корупция на високите етажи на властта беше избран за председател на антикорупционната комисия в българия а неговият досегашен заместник беше избран за главен прокурор. европейският съюз се подготвя да инвестира стотици милиарди в нови екологични проекти. въпросът е могат ли европейската комисия и европейската прокуратура да гарантират тяхното справедливо разходване? благодаря господин Луена. Уважаеми колеги, в Мурсия, в Испания, има една солена лагуна, която от средата на октомври беше място на един много тъжен факт. Намерихме много мъртви риби. Първо се каза, че това е заради студеното време, но след това се разбра, че всъщност е заради продуктите, които се използват в селското стопанство. Ние трябва да изчистим лагуната да се спре изхвърлянето на такива отпадъчни вещества. Трябва да се намерят решения, които се базират на това, което съществува в природата. Това ще помогне на рибарите от Мурсия в Испания и от областта Марменор. Господин Келехер. Обединеното кралство напуска Европейския съюз. Останалите страни няма да имат университет сред първите 30 в света. От гледна точка на инвестициите в Хоризонт 2020 трябва да има постоянни усилия в целия Европейски съюз, Комисията, съвета и държавите членки да се инвестира в научно-изследователска дейност, новаторство, технология, цифровизация. Говорим за преход към една економика, която няма да влияе е, въглерода, на въглерода и неговото увеличаване. Но от друга страна, какво се случва? Е, няма достатъчно учещи е, в тази област. Трябва да насърчим инвестициите, да насърчим университетите да поемат средства от Хоризонт Европа, да направим така, че държавите членки да могат да инвестират в университети в отделните региони. Заради пакта за стабилност това не е възможно, но трябват инвестиции в новаторството и това започва в университетите. Благодаря. Господин Папатакис Костас. Τα επαναλαμβανόμενα ευχολόγια του Ευρωπαϊκού Много пъти се повтарят празните приказки по отношение на Турция и агресията не спира. Оказва се, че действително думите нямат никаква стойност. Държавите членки продават оръжие на Турция, снабдявате с военна техника и ето виждаме докъде стигнахме не можем е, е, като пилат да си измиваме ръцете. Е, играта е твърде опасна. Тя поставя под въпрос сигурността на Гърция и на другите страни в Средиземноморието, където се изостря обстановката. военните бази не се харесват на хората. Те протестират все по-ожесточено срещу тях. Хората желаят мир. Следващият оратор, моля, господин Глобък. Благодаря, господин председател. Нека накратко очертая Европейския нов зелен курс. Продължавам на хърватски. Зеленият курс е много важен за бъдещето на Европа и на света, защото ние виждаме пожарите, промените, покачването на морските равнища. В Хърватия също регистрираме много високи равнища на морето. Освен това, навсякъде има пожари, наводнения, хората губят домовете си. Хърватия разполага с над хиляда острова, които са решили, че няма да използват пластмасата – в е, домовете или обкръжението си. Това е част от зеления курс, от економическото развитие. Банки Мун каза, че ние сме последното поколение, което може да предприеме стъпки срещу измененията на климата. Бъдещите поколения няма да ни простят, ако не го направим господин Лапес Хави. Благодаря. Мината седмица в Панама се проведе парламентарната асамблея на Евро Латинската американска група за първи път през новия мандат на парламента. В този момент парламентарната асамблея Евролат е много важна, защото виждаме безпокойството в региона – освен това, вече имаме рамката, която е установена, стратегическите е, връзки между нас, но трябва да се запитаме каква е рецептата. Очевидно, институции и борба с неравенството. Трябва да се вслушваме в молбите на гражданите и да работим за това, което заздравява нашата демокрация. Същевременно е много важно да се върнат отново срещите на върха Европейски съюз СЕЛАК, да се разговаря с президентите от различните региони на Латинска Америка. Колегата Полак Петър. за слово. Ако би Хитлер виграл войну, съм тук днес не nebol tejto rokovacej miestnosti sedia aj poslanci, ktorí obdivujú. Щеше да има тук депутати, които един вид да се радват от това. Тук има хора, които съдят другите по външния вид, по това от кой етнос, следват си своите идеи. Десетки умряха през Втората световна война, защото мнозина вярваха в това. В Словакия До скоро се маршируваше по улиците в униформи, а сега са с скъпи обувки. С някои дори си слагат кръщета на дрехите, за да се харесват повече и да изглеждат християни. Не можем да повтаряме грешките на нашите предци, които не казаха нищо, когато фашизма се зараждаше – благодаря, господин председател, господин комисар. Много пъти тук в Европейския парламент ние заклеймяваме дискриминацията, която се практикува от нискобюджетната компания Ryanair. В този случай Райенер отказа на млада испанка с името Белен Уесо, тя страда от дегенеративно заболяване, да бъде качена на полета, заради това, че не искат да качат нейния инвалиден стол. Райенер е решила, че тази жена няма право да лети, защото след като не може да движи ръцете и краката си, тя няма защо да лети. Искам да попитам, до кога Ryanair ще продължава да потъпква трудовите права и правата на гражданите в Европа, правата на своите пътници, до кога преди Европейската комисия да вземе мерки. Моля ви, господин комисар, нека това да е последния такъв случай. In tutta Europa sta dilagando. Цяла Европа се използва една система с червено, жълто и зелено. Казва, че някои продукти са много полезни, няма захар, няма мазнини в тях. И класифицират продукти, като например пармезана и прошутото или пък зехтина. Това е една система, която лъже потребителя. Тя иска да го индоктринира и да го накара да купуват продукти, които може би не са толкова здравословни. Нашите баби има ли са нужда от такива червени, зелени светлини? Има ли са нужда от такива светофари да знаят дали да слагат зехтин в супата? Ами да, те знаят качеството, знаят средиземноморската диета, всички продукти, направени в Италия, които са част от тази диета. Единственият етикет, който ще защитаваме тук, е етикета Made in Italy, направено в Италия. Матю Патън. Unlike the Labour and Liberal Democrat parties, Либералите не можаха да се преборят по време на изборите, не защото избирателите са фашисти или защото Путин се е намесил или някой друг отвън. Не. Джон Мейджер, е, е, Тони Блеер, е, Тереза Мей, Дейвид Камерон също имаха проблеми с изборите и се оказва, че е, сега вече е, Обединеното кралство напуска е, Съюза, дори и французите вече се отдръпват, като че ли европейското влияние намалява. Господин Джонсън подготви едно фантастично споразумение с Европейския съюз, но Европейския съюз като че ли отново влиза в ролята на терминатор. Не сте ли научили все още уроците на времето и на историята. Бъдете великодушни, е, подкрепете е, това фантастично споразумение, защото британците желаят да бъдат приятели на Европа. Те желаят да бъдат заедно с вас на една разумна основа, да сътрудничат заедно с вас. Вие знаете, че цялата процедура по излизане от Европейския съюз е, се състои от три отделни фази. Така че първоначалното споразумение всъщност само една част. Предстоят и другите две части. И тогава ще говорим отново. Госпожа Йовева има думата. Срамота во сърчу Европе. не море... Благодаря ви. В сърцето на Европа можем да видим нещо много срамно. Вие не знаете за какво говоря, защото има много такива примери, но аз говоря за Вучък, за този бежански иммигрантски лагер в Босна и Херцеговина, който беше позор. Лагерът беше затворен, след като хората бяха преместени но това със сигурност не сложи край на мигрантската криза. Ние имаме нужда от едно съвместно споразумение за миграцията, една обща политика за миграцията и убежище и трябва да се работи с страните по происход, защото ако не стигнем до такова споразумение преди края на мандата, то ние сме позора на Европа. Благодаря. Колегата Сокол. Томислав. Не, подпредседниче. Рак е данас jedan... Благодаря, господин председателю. Ракът е един от най-големите проблеми на здравеопазването в Европа и в световен мащаб. В Европейския съюз годишно близо 2 милиона души умират от рак. 40% от тези смъртни случаи могат да бъдат предотвратени, ако има адекватни мерки. Здравеопазването обаче е в прерогативите на държавите членки по член 168 от договора за функциониране на Съюза. Това обаче не може да се използва като извинение Европейски съюз да не действа, когато говорим за рак. Европейския съюз има много инструменти днес и финансови, и регулаторни за борба с рака. Например, по-добре изпълнение на директивата за трансгранични здравни услуги, програмата Хоризонт, както и кохезионната политика, която дава възможност за инвестиции в инфраструктура и в здравеопазване. Тоест, имаме инструментите за борба с рака. Има политическа воля, комисията, Европейския парламент. Смятам наистина, че трябва да инвестираме усилия в тази посока. Нека да покажем, че това не е бюрократично чудовище. Европейския съюз може да помогне на гражданите да живеят по-добре господин Терж Кристиан. Благодаря, господин председател. Механизма за проверка и е определен за България и за Румъния след присъединяването на двете страни. Целта на този механизъм е всъщност да се извършва проверка на степента на интегриране на двете държави към Европейския съюз по отношение на върховенството на закона, прилагането на законодателството и така нататък. Но в крайна сметка това вече е чисто политически инструмент, докато първоначално бе замислен като технически инструмент Инструментът генерира всъщност много негативна реакция в моята страна. Е, последният доклад е, в резултат на е, извършените проверки по механизма за сътрудничество и проверка доказа, че е, е, има доста технически грешки. Смятам, че комисията трябва да преосмисли своята политика в това отношение. Това бе последното изказване от едноминутните изказвания. Е, с това приключваме днешното заседание. Утре сутринта продължаваме в 9 часа. Дневният ред е, на утрешния ден, вторник, 17 е, декември, е публикуван на страницата на парламента. Желая на всички приятна вечер!